Präsident. Господин председател на парламента, много се радвам, че сте сред нас. През последните е, година и половина имахме две срещи. Аз ви посетих на два пъти Получавате ли превод на арабски? Да, сега чувате ли добре превода? Все още е, не чуваме превод. Е, преводачите дали могат да ми дадат е, знак? Does it work now? Yeah. Работи ли вече системата? Настроил ли сте апаратчето на правилния канал? И така, господин председател на парламента, надявам се, че е, в този много решителен момент за всички нас е, е срещата ни ще бъде полезна. Е, смятаме, че е, вече сме на ръба, така да се каже, на постигането на споразумение за прекратяване на военните действия в Сирия. Вашата страна е непосредствено засегната. През последните година и половина на два пъти се срещнахме при вас в парламента и разговаряхме за ситуацията в региона, за постигането на мир. Ние знаем, че вашата страна е разкъсвана от е, конфликтите между различни групировки и течения. Знаем, че е, вашата страна има 4 милиона жители, а е приела е, милиони 400 хиляди беженци. Това е огромно бреме за вас. Ние, европейците, смятаме в момента, че наистина сме много притиснати поради разходите и всички други проблеми е, в резултат на мигрантския поток. Е, и също времено нещата са несравними, е, в, като имаме предвид ситуацията във вашата страна. Ние в това отношение не страдаме прекалено много, естествено на сравнителна основа знаем колко е тежко положението при вас и същевременно знаем, че вие предлагате защита на хора, които се нуждаят от обежище. И много се надявам, че ще намерим начин за да облегчим положението на гражданите на Ливан ще ни информирате за ситуацията. Почти две години вие нямате президент във вашата страна, тъй като не можете да се споразумеете за кандидата за президентския пост. Християнските е, е, групи също не могат да се обединят около една кандидатура, а съгласно системата във вашата страна е, президента трябва да бъде християнин. Вие сте от шиитската група и ще ни дадете ясна представа за всичко това, което се случва при вас, като погледнем назад в историята на Ливан. Напомня, че още по време на така, ученическите ми години чувах, че Ливан е всъщност Швейцария на Близкия изток. И ако сунити и шиити могат да се споразумеят и да живеят в е, мир е, е, помежду си, тогава Ливан действително ще се превърне в едно образцово местенце за всички останали страни в този регион. Много се надяваме, че е, концепцията и е, устройствената структура във вашата страна отново ще започне да функционира правилно и че ще можем скоро да нормализираме ситуацията във вашата страна. Ще ни разкажете сега нещо повече за това, което се случва там. الزملاء أشكر مجلس النواب البلجيكي ورئيسه دولة الرئيس سيفيد براك Господин председател, дами и господа, преди всичко позволете ми да благодаря на Белгийския и Европейския парламент за възможността да се организира тази среща в рамките на Комисията по външните работи. За мен е удоволствие да се срещна с евродепутатите. Преди всичко Искам да ви благодаря за помощта, която беше предоставена на Ливанския парламент, който получава финансова помощ от Европейския парламент. Финансова помощ, която ще продължи и през 2016 година и е, която цели укрепването на парламентарния контрол в Народното събрание е, в Ливан имаме и постоянен представител на Европейския парламент, чиято работа искам да приветствам. По същия начин представителя на Европейския съюз е, представлява е, интересите на Европейския съюз в Ливан и Близкия изток. Това се вписва в особеното географско положение на страната, на Ливан, която е свързана и с европейските страни, с които има исторически и търговски връзки от незапомнени времена. В, търговските ни връзки нашите прадеди са били много по-добри от нас. Искам да ви помоля, дами и господа, да окажете натиск върху вашите правителства да работят в полза на намаляване на напрежението в Близкия изток и засилване на борбата с тероризма, без това да накърнява особената чувствителност в региона, защото в противен случай усилията ще бъдат обречени на неуспех намесата на западните страни в редица арабски, африкански и азиатски държави показа, че намесата не винаги е в, в, в името на благото на народите. Голяма част, да не кажем всички проблеми, са национални и е, не трябва да си играем на чурака, чирака магиосник, да си играем с огъня. Е, мечтите да се сложи ръка на природните ресурси на арабските държави са обречени да на успех, защото теориите за конструктивния хаос е, трябва да отстъпят пред защитата на общия интерес, както става в рамките на договора 7 плюс 1 с Иран и други подобни споразумени, подписани от Европа. Ще се опитам в моята реч да нахвърлям е, в общи линии положението в Ливан. В страната има политическо напрежение, от предстоящите президентски избори. Ливан, чието проблеми, конституционни и политически проблеми са сходни с тези на Европа, за щастие не залитна в братоубийствени войни. Ние, ливанците, съумяхме да седнем на масата на диалога, където сме поканили всички ръководни фактори от страната и където е, обсъждаме всички актуални теми, като започнем от предстоящите президентски избори, ролята на армията и всички останали щекотливи въпроси, които се обсъждат периодично на тази маса. Ние организираме и двустранен диалог между е, течението на бъдещето и Хизбола, който дава възможност да се овладеят силните политически напрежения и да се намали е, риска от разрив между мисюлманите и християните в страната. Точно това позволи страната да запази гражданския мир. Трето, нашите страдания и и нашите проблеми се дължат на присъствието на милион и половина бежанци от Сирия, навлезли на наша територия, към които се добавя и присъствието на половин милион палестински бежанци. Чували ли сте друга страна, която да приема а, бежанци, равняващи се на половината от нейното население. Населението на Ливан е около 4 милиона, а общия брой бежанци са 2 милиона. Опитваме се да се опазим от конфликтите и войните в региона, но ресурсите намаляват и особено в рамките на УНРУА, мисията на ОНЕ за бежанците, палестинските лагери, страдат все повече от липса на помощ. Както казах, палестинците, броя на палестинските беженци са една трета от ливанското население. Е, те много често са лишени от елементарни услуги, електроснабдяване, е, е, вода, водоснабдяване – Ливан не изнася проблема с беженците. Ние търсим решение вътре в страната, едно като цяло политическо решение на нашите проблеми. Ние искаме да потвърдим нашето желание да сътрудничим с Европейския съюз за решаването на този проблем. На четвърто място искам да кажа, че масовия приток на беженци е златна възможност – за партиите от крайната десница в Европа, които използват това, за да ерозират всичко създадено от европейското общество. Конференцията в Лондон не успя да намери решение на проблема с беженците. Ние все още храним надежда, че е възможно да се създадат да, канали за помощ на Ливан по построяване на нови електроцентрали, за подобряване на положението, но за жалост за момента ресурсите продължават да намаляват, бюджета се горязва от необходимостта да се приемат всички палестински и сирийски бежанци. Е, европейската политика е, за съседство даде възможност за някои помощи. Ние сме ви благодарни. Това са полезни инструменти, мобилността, иммиграцията и други области. Искаме да ви уверим, че е, Либан няма да спести нито едно усилие да помогне на неправителствените организации в страната, които е, само в Ливан се равняват по брой на е, е, активните в Европейския съюз. Бихте могли да подмислите за помощ в подобряването на водните ресурси и в очертаването на морските граници, така че Ливан да се ползва максимално от морските ресурси въглеводороди Ливан е, е преживявал какви или не е, войни, местни и международна намеса, всички са затъвали в нашия регион. Вместо да ни помогнат, всички тези случаи на чуждестранна намеса са поставили страната си в изключително тежко положение – винаги са влушавали ситуацията в страната. Смятам, че е необходимо да се намери политическо решение на конфликтите в региона. Всички регионални сили са вдигнали ръце. Аз лично смятам, че за да се справим с потока бежанци, би трябвало да заложим на намиране на решение в изходящите страни чрез инвестиции в развитие на инфраструктурата, разкриване на нови работни места, вместо да се опитваме да интегрираме всички тези бежанци в приемащите държави. Това е обречена на неуспех инициатива. Дори да става въпрос за братска арабска държава. Не става въпрос за ксенофобия, ислямофобия, това е просто един регионален и международен проблем. И аз съм уверен, че вие разполагате с достатъчно информация по този въпрос. Няко... А, така би... وقرار واضح بتشفير има доста заплашващи симптоми за засилване на враждебните намерения. Необходимо е ООН да наблюдава всички усилия за борба с тероризма тероризъм, който върлува в една държава между Ирак и Сирия, в Йемен, и сирците в Либия и който заплашва а, все повече и повече петролната дъга в Либия, както и Синай, Мали, Сомалия. Да не забравяме действията на Боко Харам в Нигерия – тероризма, който поддържа изпящи клетки в Европа и който е реална заплаха за международната общност. Господа депутати, продължавам да вярвам, че решението на проблемите в Близки изток започва и свършва в Палестина. Трябва да се престане с експроприирането на земите на палестинците. Ние в Ливан винаги сме гледали с благосклонно и, и с надежда на нашите съседи от европейския континент, които са за нас пример за демокрация и свобода. Господин председател, Ливан преживява поредица от драматични събития, но продължава да бъде пример за мирно съжителство между различните вероисповедания. Когато е, е, по отношение на Белгия и Франция призовавам да се изпълняват подписаните спогодби в интерес на всички заинтересовани страни. Благодаря ви да живее Европейския парламент и Ливан. От Господин Барбели има думата сега. Thank you very much. Uh... Благодаря, господин председател. Господин председател на Лиманския парламент, най-често в uh, uh, речите ни напоследък е, говорим за сигурност, е, за сигурност е, и на вътрешните и на външните граници на Европейския съюз, сигурност във вашия регион. В момента Шенген като че ли вече не съществува. Обсъждаме и безопасността и и сигурността за мигрантите, за беженците, спасяването на техния живот и също време говорим за сигурност при мерките, които се взимат. Ще се опитам да бъда много-много кратък, защото нямаме време за дълги речи. Най-спешно в момента, според мен, е е, за Европейския съюз, е, онези страни, които са е, по-скоро транзитни, да създадат повече условия за и по-добри условия за беженците. Естествено, това изисква пари. Но също времено не е достатъчно да имаш само някаква стратегия, която сега вече се финализира на европейско равнище. Ние се нуждаем от един съгласуван подход от една страна програмите на ООН, ситуацията в Либия, ситуацията в Ливан и съседните държави и се нуждаем от политически решения на европейско равнище. И за това, според мен, следващите седмици ще бъдат от решаващо значение. Хубаво би било, естествено, да има едно политическо решение за региона, поне частично. както и една стратегия за това как ще се продължи на основата на ценностите, които ние тук споделяме в Европейския съюз. Страхувам се, че е, все още не сме напълно готови, е, включително и вие във вашия регион, за един такъв подход. Какво ще кажете? Господин Хан, благодаря, е, господин председател, господин е, председател на Ливанския парламент. Впечатляващо е това, което една малка страна като Ливан прави за беженците. Но като имаме предвид, че от пет години всъщност продължава войната и същевременно децата на беженците в Ливан нямат възможност да посещават училище и хората не водят нормален живот. Хизбола, освен това, се включи в военните действия. Как виждате вие рисковете е, за вашата собствена страна и какво смятате, че бихте могли да предприемете? Благодаря. Благодаря, господин председател. Чудесно е, че можем да обменим мисли днес. Ето тук съм, казва господин Остревичиус. Тук е, точно е, от дясната страна на залата махам ви. Бих искал, е, господин председател на Ливанския парламент, да ви помоля да кажете нещо повече за това каква практическа помощ очаквате от Европейския съюз във връзка с миграционната криза, от която вашата страна е много силно засегната. Вие правите много наистина. Но а, освен финансова помощ, какво друго очаквате в практическия смисъл на думата като помощ от Европейския съюз? Рафа? Да. Благодаря. Господин Бери, искам да засегна два въпроса. Първо, във връзка с това, което казахте за Палестина и бежанците в Ливан. Ние знаем колко важна роля играе Ливан за бежанците. Искам обаче да ви задам въпрос във връзка с условията на живот на палестинските бежанци. По отношение на документите за самолично, знаем, че те са ръчно писани, не им дават възможност да пътуват. Освен това, те нямат право да притежават документи за собственост и да упражняват някои професии. Освен това, бих искала да се спра на помощта за силите за сигурност, помощ, която беше анулирана поради позицията на вашето правителство, което осъди резолюцията за Иран. Вашето правителство, като беше разделено, министърът на правосъдието подаде оставка преди два дни твърдейки, че Хезбола налага своите виждания на позицията на е, правителството и е, заклими неговата декларация за Саудитска Арабия. Преди два дена е, министър-председател на Ливян поиска от Саудитска Арабия да промени позиция и същевременно прояви отвореност към тази страна. Това не е ли риск да се противопоставят в още по-голяма степен сунитите и шиитите и Ливан напълно да се разпадне. Кронлит. Не се говори в микрофон в залата. Oh, uh, Съжалявам. Благодаря, господин председател на Ливанския парламент, за вашите коментари. Аз бях в Ливан миналия септември и действително ми направи огромно впечатление всичко, което сте направили. Инфраструктурата е впечатляваща, като имаме предвид размерите на вашата страна. И също времено съм много разтревожена, тъй като не може да се отговори на потребностите на бежен бежанците и да им се предложи адекватна помощ. Какво смятате, че международната общност може да направи, за да се помогне и на бежанците при вас, както и да се предотврати дестабилизация на вашата страна? Изключително важно е, естествено, да се окаже адекватна помощ на Ливан в резолюцията си съвета на Европа посочва отчаянието на хората, които тръгват на рисковано пътешествие с несигурни лодки през Средиземно море, за да си осигурят един по-добър живот. Е, струва ми се, че може да се направи много. И ето, при вас е, хората остават, независимо от това, че условията на живота все още не са добре. Трябва да се направи нещо във връзка с е, трафика на хора, във, да се преборим с трафикантите. И аз много се надявам, че европейската политика в това отношение ще може да бъде по-активна и по-ефективна, специално във връзка с ситуацията в Ливан. Надявам се на съвместни действия е, на е, Европейския съюз с ООН. Благодаря. Благодаря. Имам един прост въпрос. Не се ли боите, че Европейският съюз може да се превърне в Ливан с всичките негативни е, конотации? И тук си мисля за един разговор, който имах в Жерузалем с приятели патриоти, които казаха, че бъдещето на Европа е да се превърне в Ливан. Това е въпроса ми. Yeah. Ich glaube, Herr Schaffhauser, Sie haben schon eine Antwort auf Господин Шафхаузер, струва ми се, че на вашия въпрос вече бе даден отговор, така че давам е, думата на следващия, записал се за изказване. Благодаря ви. А, когато а, САЩ обявява своята независимост, 90 милиона мигранти пристигат в Америка през следващите десетилетия. Как те са организирали тогава обучението, настаняването на мигрантите, как те сега помагат на Ливан, как помагат на Европейския съюз във връзка с миграционния натиск. Какво смятате, че може да се направи в това отношение? Виждам нещата и във връзка с случващото се в Сингапур, а между впрочем, действително много ценя вашите усилия в това отношение имаме и е, оратор от Норвегия. Да, благодаря, господин председател. Е, е, в кратки срокове е, сирийските е, беженци. Е, ще е, е, търсят обежище в съседните държави. Е, и в този смисъл благодарим много на е, Ливан за обежището, което предоставя. Много ценим тази помощ и смятаме, че трябва е, да помогнем на Ливан, за да се справи с тази тежка обстановка. 10 е, милиарда е, норвежки крони сме подготвили именно за да окажем помощ там на място в региона. Е, очевидно е, войната е дълга, продължителна и същевременно непрекъснато е, се водят граждански войни не само в Сирия, в Либия, в други арабски страни. Би трябвало да създадем съответната инфраструктура за изграждане на лагери и аз мятам, че е, младите мъже от региона е, би трябвало е, не да търсят убежище тук първи, а да се върнат обратно в. Е, е ако не породните си места, то в съседните държави, за да помогнат за изграждането на е, селища за беженците. Смятате ли, че инак, ако тези млади хора останат тук в Европейския съюз, ще може някога да се реконструира и да се възстанови Сирия? Господин председател, господин говорител на Ливанския парламент, благодаря ви за речта. Ние тук приехме министър-председателят Салам и тогава говорихме за институционалната криза, която беше започнала в Ливан след неговата оставка и от тогава кризата не намира решение, въпреки неколкократните опити. Надяваме се, че ще се намери решение, защото страната не може да продължава да функционира така. Освен това, Приветстваме невероятните усилия да овладеете кризата с бежанците. Вие го споменахте. И смятам, че трябва да се направи много повече, за да се помогне на Ливан в тази криза. Каква помощ очаквате? Е, такава, каквато сме обещали на турците, нашите турски приятели не са много доволни от скоростта, в която им се предоставя обещаната помощ. Предвиждате ли някакви различни канали, които да ви помогнат да овладеете тази криза? Благодаря. Давам думата на госпожа Алият Мари. Господин председател, за мен е удоволствие да ви посрещна тук в, в Европейския парламент. Три въпроса. Както припомнихте, Ливан е пример за динамизъм, възстановяване след разрушенията, разрушенията на войните, които опустошиха вашата страна и същевременно модел на търпимост между различните вероисповедания. Бих искала да разбера какво е днес състоянието в страната, има ли напрежение и дали притока от бежанци поражда ново напрежение. Втори въпрос, пак за бежанците. Какво, е, какво влияние оказва притока на чужденци върху проблемите с сигурността, заетостта, цените, жилищата и живота в обществото? Можете ли допълнително да дадете приблизителна оценка на различните помощи, които получавате за приемане на бежанците спрямо общия бюджет на Ливан. И последен въпрос. Саудитска Арабия обяви, че вече не желая да финансира инфраструктурата на ливанската армия. Какви последици ще има това според вас? Благодаря, господин председател. Господин председател на Ливанския парламент, добре е дошъл в Европейския парламент. Е, искам отново да благодаря на вашата страна за усилията, които полагате да приемате сирийските беженци. Това са огромни усилия за Ливан и знаем, че дългосрочните последици ще бъдат трудни. Имам три въпроса. Първият е свързан с бежанците. Макар, че вие дадахте един начален отговор, искам подробности. Доволен ли сте от резултатите от конференцията в Лондон? Една от мерките, които Ливан обяви след конференцията за подобряване на положението на сирийските бежанци и приемащите общности е достъп до пазара, до пазара на труда за сирийските граждани където няма да е, са конкурентни на ливански граждани. Кои са тези ниши и е, е, дали как ще стане след това връщането в тяхната страна? Второ, как ще предотвратите радикализацията и е, при, при, притичането към Даеш? И трети политически въпрос. Въпреки политиката на е, разединяване която бе приета от всички политически сили, бежанците се отразяват на политическия живот в Ливан. И какви са според вас е, елементите преди сирийската криза, които доведаха до сегашното политическо блокиране и съответно какви мерки могат да помогнат да се отстранят тези недостатъци и да се реши сегашното положение. Предварително благодаря за отговорите. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Приветствам а, господин председателя Бери, така както колегите казаха, ние ви благодарим за вашата подкрепа по време на кризата с бежанците. Благодарим ви за всичко, което Ливан направи. Той е от ключово значение и в крайна сметка ние не сме ви благодарили достатъчно за вашите усилия. А, вярно, оказваме финансова помощ, но не сме дали всичко, което обещахме. И тук се надявам, че ще успеем да постигнем повече в това отношение. Така, както казаха колегите, проблемът с бежанците, вече те ви зададоха въпроси в това отношение, аз няма да задавам такива въпроси, ще задам въпроси за нещо друго. Ще, когато го мислим за по-обширният конфликт в региона, а, как виждате ролята на Русия и на Иран? Те ще помогнат ли в решаването на конфликта? Или може би нещата ще се усложнят? И друго, относно напрежението между Иран и Саудитска Арабия. Как те влияят на а, региона, особено на Ливан и вътрешната му политика? Благодаря. Е, е, Благодаря. Да, аз имам въпрос, свързан с тези, които участват в, на страната на Хезбола в а, сирийския конфликт, ливанци, които участват. Как това може да засегне интересите на страната? Това са всъщност е, военни, е, които са привърженици на Хезбола, които воюват редом с е, армията на Асад. Sure. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Бери. От името на немския парламент. Вие знаете, благодаря ви от името на немския парламент. Знаете каква е ситуацията а, при нас. Знаете, че имаме много бежанци. Конкретният ми въпрос а, относно вашата ситуация, като се има предвид броят на а, бежанците, които са във вашата държава, как е сама, как е ситуацията във вашата страна? Знам, че имате проблем с водата, с водния ресурс. Това по принцип е проблем за вашата държава, Знам, че вие имате проблем с тези водни ресурси. Как се справите с този въпрос? Благодаря на всички за въпросите. Благодаря и на тези, които ни отправиха критики при критиката въпроси. Съвсем не съм изненадан, че въпросите се въртят около бежанците. Изключително сериозен проблем не само за Европа, но и за Близки изтопи и всички арабски държави. При все това бях изненадан, защото една от критиките и то най-острите, скрита във въпросите, се отнасяше до помощта. Връщам ви въпрос. Каква помощ Европейския съюз или други партньори са предоставили на Ливан до днес. Бихте ли ми посочили какъв е размера на помощта, предоставена на Ливан? Отговорете ми. Аз ви казах, че ние искаме политическо решение. Ако искате, мога да ви прочета отново това, което казах за нашите искания, това, което желаем. Надяваме се да ни се помогне в построяването на електроцентрали, болници, училища, за да може Ливан да помогне на сирийските си братя. В рамките на организираните в арабските държави конференции и неодавнащата конференция в Лондон. В духа на тази конференция искам да ви попитам какви финансови средства са предоставени на Ливан, каква помощ? Знаете ли колко новородени сирийски деца има в Ливан от 5 години насам? От 5 години откакто има притък на бежанци от Сирия? Не съм убеден, че познавате тази цифра. 250 000 новородени. Някой от вас заинтересува ли се от разходите за здравеопазване, за болнично лечение? Никой. Бившата френска министърка и бившия министър на външните работи зададаха много уместни въпроси как, как се отразява това на сигурността? Знаете ли, че ливанската армия и силите за сигурност, и тук искаме да благодарим на Белгия за помощта в обучението, която беше предоставена на вътрешните сили за сигурност нямаме достатъчно думи да благодарим на Саудитска Арабия за предоставената помощ и се надяваме, че тя няма да прекрати финансирането на военната инфраструктура. Без да преувеличавам, няма седмица без да се разкрие някакво звено, клетка на Даеш. Една ливанска поговорка твърди, че е много лесно отдалеч да се води война. Но тези, които са на място в Ливан, те знаят как до сега Ливан успява и се надявам да продължи да успява да е, осъществява тази задача. И мисля, че оценката може да бъде изразена не само с благодарности и благослови, Разбира се, вашата благодарност ни трогва. когато, според Корана, когато благоварите, получавате повече. На Лондонската конференция бяха взети решения, но нека да говорим конкретно. Как стоят нещата с образованието? Е, обучението на малките, на, на, на сирийските деца. Те са вече по-многобройни от а, е, а, е, ливански деца, които в повечето случаи ходят в частни училища. А, сирийските ученици, а, това са, а, говорим за 360 хиляди деца, не могат да бъдат оставени на улицата. Те трябва да ходят на училище. Но ливанският циган обучение се различава от сирийския. В Ливан се изучава арабски, френски и английски. Това е това, това се знае. Така е от, още от независимостта на страната. Докато в Арабска република Сирия повечето предмети се учат само на арабски. Да си представим един клас, с 30 ученици, в който трябва да бъдат добавени 70 сирийски ученици. Къде ще ги поберем в класните стаи? Откъде ще се набавят чинове, учебни пособия? а и как ще бъдат интегрирани сирийските ученици, които са свикнали с друга система. Ние сме е, създали една е, създадохме една двойна система. Сутрин се обучават ливанските деца, след обеда сирийските. И за тази цел трябваше да наемем, да ангажираме многобройни преподаватели, ливанци или сирийци. <clears throat> Така че те трябва да има думата за, по отношение на помощи. Тук искам да бъда изключително искрен. Нищо не може да замени искреността между приятели. Ливан винаги е бил приятелски настроен към Европа и се е радвал на нейната дружба. И пред вас говоря като приятел. До сега в Ливан нищо не, не е било предоставено на ливанците, което да им помогне да изпълнят тяхната задача. Съвсем искрено, ако това, което искате от нас, е да приемем сирийците и да им помогна да живеят у нас, отговорът е невъзможно е. И настаняването на чуждестранни граждани в Ливан е невъзможно. В Ливан имаме различни изповедания, различни милиции. Е, имаме, е, Иван е една мозайка от религии е, и нито една не доминира над останалите. В противен случай това ще бъде края на Ливан. Ливан е страна, която дава ясно послание за мирно съжителство и търпимост за целия арабски свят. И съвсем накратко, в отговор на всички, които попитаха какво е решението с сирийските бежанци, ще отговоря как да се помогне на самите сирийци включително и с намиране на работни места. Ливанците не могат да а, наемат сирийци в армията или в държавната администрация, тъй като има квоти за различните религии. Разбира се, в селското стопанство, в индустрията сирийци могат да работят. Има и други сектори. Не искам да се отклонява много, но искам да напомня, че ние помним, че след войната, която Израел води срещу Ливан, през 2006 година 170 хиляди 000 е, ливанци намери, намериха убежище в Дамаск. Сирийците е, ни приеха. И сега като жест на благодарност ние трябва да постъпим по същия начин. Въпросът е принцип степен. Става въпрос, и за, въпрос за наши братя араби, сирийци, наши съседи и приятели. Но когато се говори за помощ, не трябва да се забравя, че става въпрос за милион и половина сирийски бежанци на ливанска територия – Ние от друга страна правим всичко възможно тези сирийци да не емигрират към Европа. Иван, Ливан не е, е врата кое, за емиграцията към Европа. Да, да сама. Знам, че е, седемте минути за отговор изтекаха, но с ваше позволение, господин председател, бяха ми зададени много въпроси и трябва да отговоря. Ливан е, е, е, е изживявал гражданска война, която трае 14-15 години. Как решихме въпроса? Сключихме едно споразумение в Тае, в Сирия, което се превърна в нещо като конституция. Какво стана точно в Тае? На, на Ливан бе наложено решение и Днешната ситуация се дължи на него. Смятам, че трябва да се наложи решение в момента на региона, защото ще има, в противен случай ще има разделение. Има комплот, заговор за разделение на Сирия и на Ирак. Либия също е обречена на разпад. А, а, епохата са екс, пико споразумението е отминала. Не можем да позволим повече разпадане на държавите. За да бъде решен проблема, бежанците трябва да останат най-близките държави. Палестинските бежанци, които още от 1948 година живеят в Ливан, вече те имат документи от Организацията за освобождение на Паленцина и от Генералната делегация на Палестина – и а, документите и съвсем не са писани на ръка. Не знам кой ви е уведомил така. Палестинците в Ливан разполагат и се радват на всички права, с които се ползват и ливанските граждани, с изключение на две. Те не могат да служат в армията, но това е по взаимно съгласие и не могат да получат национал... ливанско гражданство. Същевременно обаче всички палестинци, които живеят в Ливан и които от поколения хранят мечтата да се завърнат в страната си и се надяват на резолюция на ООН по отношение на двете държави, една резолюция, която беше приета, но не се прилага. А, и, и като че ли това е някакво желание да се подхранва екстремизма в региона, като не се решава този проблем. Вие, някой попита дали искаме същата помощ като тази на а, Турция. Мисля, че отговорите държите вие. А, а на останалите въпроси, ако имате време, ако председателя даде възможност, ще отговоря. Какво може, попитахте какво може да направи Европейския съюз за Ливан. <clears throat> Ние непрекъснато повтаряме, че е, Европейския съюз е образец за нас. Е, говорихте за 90 милиона за Съединените щати, но за колко време е станало това? Ich danke Ihnen sehr herzlich. Natürlich sind wir Благодаря ви много, господин Бери. Естествено, че ние смятаме, че всички е, сили в Ливан би трябвало да се постараят да постигнат споразумение помежду си и така, че да е, възстановят е, дееспособността на страната. Струва ми се, че това е много важно за отделните общности във вашата страна. Е, това ще подпомогне и самостоятелното развитие на вашата страна, ще намали влиянието отвън. Е, този процес на стабилизиране е изключително важен, защото в противен случай вие ще страдате още дълго от е, задошната война, която се води в е, съседство с вашата страна. Вие правите много, невероятно много, но същевременно би трябвало е, да продължите в усилията за обединяване на националните сили. Някои колеги бяха по-критични, но аз казвам, че Ливан прави много, много, много повече от това, което ние в момента правим, независимо от това, че и ние сме засегнати от кризата. В интерес на човечеството, на човечното отношение към беженците, в интерес на е, мира е, и на е, едно по-добро развитие. Смятам, че трябва да си помагаме взаимно и да задълбочаваме нашите отношения. Надявам се, че ще постигнем бързо и желания ефект. Благодаря ви. генерален секретар. Господин генерален секретар, много сърдечно ви благодаря за това, че намерихте време за дискусия с нас днес. Ние редовно се виждаме а, а, с представители на а, Комисията по отбрана а, и а, с а, представители на националните парламенти в нашата комисия. Стана ясно, че в рамките на настоящата криза просто не можем да се справим и затова действаме заедно с НАТО, нещо, което ние подкрепяме и приветстваме а, стана съвсем ясно, ако на някого не, до сега не му е било ясно, че за колективната сигурност на Европа се нуждаем от НАТО. А, в а, по-отдавнашно минало нещата са били осъзнавани по-ясно, но ето, че сега отново осъзнаваме този факт. В рамките на Европейската външна политика, на е, общата политика за сигурност и отбрана, ние е, работим в тясно сътрудничество с НАТО в момента е, и обединяваме силите си. Е, европейската е, политика на сигурност и отбрана, зная, че много често в рамките на НАТО се смята, че е, е контра така продуктивна или е, недостатъчно конструктивна е, по отношение на НАТО, но мисля, че в момента можем да опровергаем такива мисли. Давам ви думата с удоволствие. Благодаря, господин председател, дами и господа. За мен е чест е, и удоволствие да съм отново тук пред Европейския парламент и да се видя с толкова много е, видни депутати. Знаете, че аз съм бил член на, Европейски... на Норвежкия парламент за близо 20 години, така че знам колко важна е парламентарната дейност и знам колко е важна вашата роля тук. Знам също и колко е важен Европейския парламент за Европейския съюз. Знам също и, че 90% от хората в Европе... страните на Европейския съюз са всъщност жители и на държави от НАТО. Това още повече доказва колко силно зависим Европейския съюз и НАТО един от друг. Така че връзката между Европейския съюз и НАТО е жизненно важна. Днес Днес средата на сигурност в Европейския съюз е много важна. Ние живеем в една епоха на нестабилност и на взаимно свързани предизвикателства. Има все повече конфликти, които дестабилизират европейската сигурност. Изправени сме пред насилие, екстремизъм в Средния изток и в Северна Африка. И най-тежката миграционна криза от Втората световна война насам. Тези предизвикателства ни засягат всички и НАТО отговаря. Нашият отговор се гради на три основни стълба. Нуждата от повече сила, нуждата от повече диалог и нуждата да се инвестира, инвестира повече в превенция а, при нашите партньори. За всеки един от тези стълбове има важна връзка между Европейския съюз и НАТО. Нека да се спра по-отделно на всеки един от трите стълба и съм готов да отговарям на вашите въпроси след това. Първият стълб. НАТО прилага най-голямото увеличение на нашата обща защита, отбрана от студената война на САМ. Не за да отговори на война, а за да предотврати война. Атака на всяка една държава съюзник на НАТО ще предизвика отговор сред целият алианс, включително и от Северна Америка. Тази връзка между Европа и Америка е ключова. НАТО задължава Канада и САЩ да участва в сигурността на Европа. САЩ дават а, над две трети от разходите за а, отбрана в НАТО. Имат огромна, а, огромни сили, които са разположени в Европа. След конфликта Украина-Русия, НАТО отговори с много финансови средства и с различни инициативи. В началото на този месец секретарията поиска да увеличим бюджета до 3,4 милиарда до 2017. Това означава повече военни сили, повече обучения и а, ново оборудване и съответната инфраструктура тук в Европа. Това е ясна демонстрация на американските ангажименти за а, а, европейската сигурност и също е а, ключова основа за а, показване на присъствието в източната част на Алианса. Разбира се, обучението на силите също е много важно. Европейските държави също участват. През 2014 година лидерите на НАТО се споразумяха да се спрат урязванията на отбраната и да се фиксират процента на разходите за отбрана за следващите 10 години. Всичко това е сравнително мотивиращо. През 2015 разходите, урязването на, разход, на бюджета беше почти 0%. А сега имаме около 2% от БВП, който отива за отбрана. 16 съюзници увеличиха всъщност техните разходи за отбрана през 2015. Това са обещаващи цифри, обещаващи първи стъпки, но имаме още дълъг път. Втората ми забележка е, че НАТО е силна институция, не отворена за диалог. НАТО не търси конфронтация, ние не искаме нова студена война. И няма никакво противоречие между отбраната и диалога. Напротив, колкото е, като е по-силна една отбрана, толкова по-добра е основата за един политически диалог. Ние продължаваме да търсим по-конструктивен, по-градивен и по-добри отношения с Русия. Диалог искаме такъв, защото диалогът може да доведе до повече предвидимост и прозрачност. Диалог, който да намали риска от инциденти или а, други подобни. А те се случват. Ако обаче се избегнат, това ще спре ескалирането на напрежението. Знаете какво стана с самолета между Турция и Русия? Това е много важен въпрос, много спешен въпрос. И третата ми точка е, че трябва да се надгражда и на превенцията, като се изгради местен капацитет. НАТО трябва да е готов да а, изпрати веднага военни сили в а, места на криза, например Балканите или Афганистан. Така беше направено. Но е по-добре в дългосрочен план да се а, наблегне на превенцията на кризите, отколкото на по-нататъчното им управление. За това е по-добре да не се стига до разполагане на такива сили. Настоящата криза ясно, ясно показва, че ние зависим от стабилността на нашите партньори. И партньорствата, изградени в рамките на НАТО, са важен инструмент за стабилност и за спазване на закона и на човешките права. На изток НАТО работи съвместно с Грузия, Молдова и Украина за да а, устояват тези държави по-добре на натиска от Русия. И ние им помагаме да си изградят съответната отбрана, да модернизират институциите си и да подсилят реформите си. На юг имаме партньорства в Средния изток и Северна Африка. Ние подкрепяме и подсилваме капацитета на, на обрана на Йордания. Следващата седмица ще започнем да обучаваме иракски служители, които трябва по-нататъка да се занимават с специалните сили и с разузнаването в страната. И също започваме да покрепяме Либия, така както правителството на националното единство го изисква. По Сирия – Приветствам споразумението, което беше подписано а, вчера. НАТО подкрепя всички, всички усилия за овладяване на този ужасен конфликт и искаме мирен политически преход. Какво е важно сега? Всички страни в споразумението да спазват своите ангажименти по това споразумение и да, да, ние да гарантираме, че всичко наистина е правилно приложено и се спазва. Ние сме част от общата коалиция срещу ИДИЛ. Успехът на коалицията зависи от способността на нациите да работят заедно. Нещо, което НАТО разви от години насам, десетилетия дори – и нещо, което постепенно може да се осъществи на практика. Преди две седмици министрите, участващи в НАТО, се споразумяха да обединят усилия за решаване на иммигрантската криза. Групата, проучващата група за морските операции, се разположиха в Егейско море ние съответно помагаме по този начин на Гърция и на Турция и на Фронтекс. Ние ги подкрепяме в урязването на незаконния трафик на хора и на иммиграцията. Наскоро говорих с, прес, с председателя Туск, с господин Юнкер и с госпожа Могерини. Ние Развиваме сега общата рамка за сътрудничество между НАТО и Европейския съюз. НАТО е силна организация. Ние сме отворени за диалог и работим съвместно с нашите партньори. Европейският съюз е ключов партньор за НАТО. От а, в момента, в който стана генерален секретар на НАТО, аз се ангажирах да сближа още повече Европейския съюз и НАТО. Нашите усилия се допълват взаимно. Всяка организация си дава своя опит и своите способности в този обмен. И напълно подкрепям европейските планове за по-добра и по-силна военна индустрия и е особено плана за отбрана на Европейската комисия. Важното е да имаме съюзници в това отношение, двете страни на Атлантическия океан. По този начин диалога ни ще бъде много по-добър. Също търсим начин как да подсилим нашето сътрудничество, за да се справим с хибридни атаки, с хибридни заплахи ранната сигнализиране, стратегическата комуникация, гражданско-военното сътрудничество и киберсътрудничество. Това са ключовите области. Дами и господа, ние също можем да а, променим нещата. Но ако работим отделно, влиянието ще е много по-малко. А сега имаме възможност да работим заедно срещата на върха в НАТО през юли и също съвета през юни ще бъдат начин за сътрудничество и ще сближат още повече Европейския съюз и НАТО и по този начин ще, ще имаме повече добавена стойност. Това сътрудничество може да постави а, жалоните на пътя за години напред. И път, по който да вървим не само един на друг, а ръка за ръка. Благодаря. О май гад. We have a long, long list now. Имаме много дълъг списък. Perhaps you agree that if people were on the... Може би тези, които са били в списъка тази сутрин и не са могли да минат, имат приоритет. Господин Али от Италия. Грация, грация. Благодаря. Благодаря на генералния секретар на НАТО. Искам да се спра на отношенията с Русия. Установихме, че намесата на Русия в Сирия Добре ли ме чувате? Следите ли превода? Дадахме си сметка, че намесата на Русия в Сирия усложни още повече и без това трудната ситуация дестабилизирайки още повече страната, без да умаломощи ислямска държава, напротив, изостряйки ислямските настроения, затруднявайки проблема с иммиграцията и отношенията с Иран. Миналата седмица имахме заседание с представители на, генерал, на парламентарната асамблея на НАТО, на, кое, на което бе установени, че е, намесата на Русия създава все по-остри проблеми. Въпросът ми е следния. След като е, е, имаше санкции срещу Русия, контрасанкции от страна на Русия, на Русия които вредът на търговския обмен, според вас, какви са шансовете да се възобнови диалогът с Русия, диалог основан на взаимното зачитане? Вие споменахте, е, след, освен това, съвместните усилия между, на НАТО и Европейския съюз. Как ще се съчетават операцията която води НАТО с дипломатическите усилия на Европейския съюз. Thank you, Mr. Chair. Uh, thank you very... Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Столтенберг за присъствието. Засегнахте няколко важни елемента. Искам да се спра на контактите с парламентаристите. Видяхме ви е, накратко тук видяхме ви в Европейския парламент, както и в една друга дискусия с националните парламенти. Това, което казвате, е, че има нужда от бърз отговор. Всичко това означава, че без значение какъв формат имаме, ние трябва да работим заедно при вземането на решение. Как ще стане това? Как ще стане този ваш път един до друг и ръка за ръка? Как виждате между парламентарните, как виждате между парламентарните контакти? Ще има ли постоянен такъв междупарламентарен комитет, така нареченият постоянен комитет, дали те ще бъдат уведомявани редовно и дали дали ще а, имаме някаква допълнителна информация по тема. Secretary General, welcome. Добре дошли, господин генерален секретар. Споделям вашето становище за по-силна обща защита и че трябва да има диалог в тази насока. Беше ни казано тази сутрин от госпожа Могерини, докъде са стигнали преговорите в Мюнхен. И със сигурност успяхме също точно там в Мюнхен да чуеме и много груби руски речи, както от премиера, така и от външния министр Лавров. Какви какви действия всъщност предвиждате, за да промените този тип диалог? Този тип диалог, който се води по източния ни фланг. Как мислите, че ще се промени общата защита в този регион? Frau Fortiga hat jetzt die richtige Redezeit von 1,15 festgelegt. Auf Спазихте е, образцово времето 1 минута и 14 е, секунди. Господин Галер, ще ви последва. Да, е, благодаря господин е, председател, е, благодаря господин генерален секретар. Много важно е, че наблягате на задълженията ни в случай на опасност. Това е важно за източните ни партньори. Нашите е, части е, е, са на място там е, и, или би трябвало да бъдат на място там, е, като се разполагат на ротационна основа по ротационния принцип. Някои от източните ни партньори не са твърде доволни и щастливи, но може би трябва да помислим все пак, кое би било най-разумно. Имаше и други въпроси, които бяха обсъдени в Мюнхен, да се създаде отново един комитет или орган, в който да се срещат представители на НАТО и Русия, но нито Медведев, нито Лавров реагираха положително на това предложение. Чули ли сте нещо повече? Освен това, сътрудничеството между Европейски съюз и НАТО се определя така, като се създава по-добра база за устойчива отбрана и за съвместни действия в това отношение. Как точно бихте описали всъщност едно такова сътрудничество по-конкретно? Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин генерален секретар, за съвсем ясните думи. Най-вече е, за това, че не желаете в никакъв случай е, студена война, нещо, което е много по-различно от това, което се чува от представителите на Русия, особено в Мюнхен. Добре, е, ние не желаем нито студена, нито гореща война, но все пак Русия играе една много активна роля в е, Сирия аз а, а, си мисля, че а, колкото и да а, се напредва в постигането на някакво споразумение, а, всички се стараят да го постигнат на място. Там няма напредък. И няколко думи за Турция, може ми ще ни кажете. А, всъщност не се ли засилва там насилието а, и а, така не става ли все по-взриво опасна ситуацията в Турция и това не ви ли тревожи? Благодаря, господин Столтенберг. Вие говорихте за разгръщането на военни части в Балтийските страни, както и в други, две други източноевропейски страни. Шпигел онлайн говори за а, два пъти по 3000 а, войници. А, това представлява общо 6000. Така ли е? А, а, във връзка с а, а, прегледа върху а, боеспособността в областта на отбраната, а, какво ще ни кажете най-вече по отношение на ядрената стратегия на НАТО? А, и все повече нараства броя на самолетите, които участват в е, е, военните действия в Сирия. Е, говори се и с господин Картер за това да се помисли за някакви съдебни, съвместни действия в това отношение. Следващия оратор. Благодаря, господин генерален секретар. Вие казахте, че не желаете нова студена война и сте отворени за диалог, но предвид пред, политическия избор в последно време, който взима Алианса, като че ли повече разчитате на силата, отколкото на диалог. Знаем, че има допълнителни кандидати за членство в НАТО, Грузия, Украина, чието кандидатури се поощряват, и страни с проблеми. И двете страни имат проблеми. Абхазия, Донбас. Потенциалната им кандидатура няма ли да изостри още повече спорните, споровете с Русия? вместо да се намери политически диалог. Не трябва ли добре да преценявате подобни инициативи? А що се отнася до отношенията между Турция и НАТО? В Сирия има турски милиции, които водят е, военни операции срещу кюрското население. Според вас това е, съвместява ли се с вашата идея за поощряване на диалога? Според нас е, това е много обезпокоително явление, което е в съвършено друга посока. Мезареч. Благодаря. Господин Мезареч има думата сега. Благодаря, е, господин председател, господин генерален секретар, тук съм. Аз лично, както и членовете на моята група, сме съгласни с вас. Естествено, в никакъв случай не желаем да говорим за студена война и не това е езика, който трябва да използваме, нито по отношение на изтока, нито по отношение на юга. Ще засегна друг въпрос е, за седем бригади се говори, които би трябвало да бъдат е, е, разгърнати, така да се каже, по източния фронт на НАТО, най-вече в Балтийските държави, с цел въздържане. Това всъщност не е точно укрепване на капацитета. Това е, е все пак е, един е, друг аспект и друга перспектива, различна от тази през 2000-та година. Господин Клих. Не, първо господин Боргезио. Благодаря, господин генерален секретар. по време на терористичните атентати в Европа, извършени от Даеш, имаше едно много тревожно явление, именно, че седалището, център, от който се ръководят терористичните операции, се намира в Брюксел. Центъра, седалище, къде се намира и седалището на НАТО. Имиграционната политика води до широко отваряне на вратите за терористите. Е, същевременно вие имате контакти с е, властта на Ердоган е, и знаете, че те купуват понякога петрол от, доставен от Ислямска държава. Е, е, надявам се, че сега присъствието на НАТО в Егейско море би трябвало да блокира притока на емигранти и може би до някъде да е, спре потока потенциални терористи, които така или иначе понякога са част от тези мигрантски потоци. Дали ни харесва или не. Но е, това няма да попречи е, на притоците е, иммигранти по южните брегове на Италия. Мислили ли сте за тази зона и какво предвижда Италия? Само Егейско море ли ще защитавате или те те склони да защитавате и, на, и моята страна? Реалне. Господин Клих има думата вече наистина. Благодаря ви на предишни заседания на министрите на отбраната от страните е, на НАТО е, е, се водиха важни дискусии, но струва ми се, че предстоящата среща ще бъде особено важна. Много важно е, естествено, как точно ще се разгърнат и разположат силите на НАТО на юг и на изток. И 3,4 е, милиарда долара е, се предоставят от е, САЩ за разполагане на необходимите сили. Какво е положението във връзка с другите съюзници? и членове на НАТО, да кажем е, Канада, е, като че ли все още не е проявила готовност е, да участва финансово в разполагането на сили в източна и южна Европа. Госпожа Гомеш, добре дошли, господин генерален секретар. Турция е, може би, малко сложна страна, не само е, от гледна точка на НАТО, но и като страна кандидат за Европейския съюз. Е, не бива да забравяме все пак, че е, турското правителство в момента се бори срещу кюрдите не само в собствената си страна, но и в Сирия и в Ирак. Как оценявате проблемите, които проистичат от е, е, политиката на Турция, включително и, и по отношение на Кипър, смятате ли, че е, има известно подобрение или по-скоро нещата са се осложнили и влушили? И освен това, какво, какви са намеренията на НАТО във връзка с Либия? Смятате ли единствено от море, така да се каже, да наблюдавате и да контролирате процесите или смятате да дислоцирате сили и на място там, в страната? Благодаря. Господин генерален секретар, изслушах с голямо внимание всички ваши пояснения. Имам два кратки въпроса. Борбата с исламска държава изисква да е, обединим силите си с най-надежните партньори от региона, които, е, тези, които се борят най-ефикасно с Даеш, са кюрдите, които жертваха немалко. И верно, че те са прицел е, на съюзник от НАТО, Турция. Това поставя на карта надежността на Турция като партньор. Как... Мислите сте за позицията на Турция по, в поножение на кюрите? Второ, операция София в Средиземно море, която е насочена срещу трафика с, на хора. Но а тя би трябвало също да помага на беженците, които са в беда, да бъдат спасени и отведени на сигурно. И какво ще се прави с тези беженци? Ще им се разреши да влязат в Европа или ще останат в Турция? Госпожа Шварценберг, да, Oh, yes. Please. I'm just, uh, I wonder... Е, господин Шварценберг, питам се, защо се страхуваме от понятието студена война? Това, което се случва в източна Украина, в крайна сметка, е, е нещо, което не се случва в е, така, е, условията на класическа студена война, но същевременно е не по-малко страшно. Е, хубаво би било, естествено, е, да предпазим държавите в източна Европа, но нека да помислим и за други държави, като Полша, например, които са в Централна Европа. Аз е, лично бих приветствала едно такова решение НАТО да е, присъства е, не само в Източна Европа, но и в някои от държавите на Централна Европа. Следващият оратор, господин Хелмих. Да, благодаря. Господин председател, благодаря и на вас, господин генерален секретар. Нещо подобно преживяхме и чухме и в Мюнхен преди около седмица. Но в крайна сметка останахме с впечатление, че руската позиция се наложи и Русия в крайна сметка определя е, нещата. Хубаво би било, естествено, ако се водят преговори между САЩ и Русия, на преговорите да се водят в условията на абсолютна равнопоставеност. И би трябвало да помислим дали е, това, което ще се договори е, при едни преговори САЩ-Русия, ще отговарят е, на нашите потребности и интереси в Европейския съюз. Трябва да имаме една по-активна роля. Хубаво е, че НАТО ще се насочи също към решаване на проблемите с мигрантите и беженците в Егейско море но какво ще стане след това, след като, да кажем, вие заловите, да кажем, лодките и корабите с трафиканти и с беженци и искате да ги стоварите някъде, а Турция каже не, не желаем да ги приемем. А тогава питам се какво ще направи НАТО и как ще изпълни своите задължения. И един трети въпрос. Какви решения ще се вземат във Варшава на срещата на върха? да кажем, оперативна съвместимост, боеспособност, разходи, разпределяне на разходите между партньорите в НАТО. Как точно ще се решават проблемите? Господин Пан Артен, е, благодаря господин председател. Здравейте господин Столтенберг. Съвместни действия между НАТО и Европейския съюз, това е, е нещо, което е, на практика означава едно почти преливане на структурите в структурата на НАТО и не знае как стоят нещата във връзка с член 42.7 от договора за Европейския съюз и член 4.5 от договора за НАТО. Естествено, нещата са свързани най-вече с нашите технически и бойни способности по отношение на Турция и отбраната на външната граница. Как точно виждате проблемите и как смятате, че те биха могли да бъдат решени с ваша помощ или да се подобри ситуацията? Ще се опитам да отговаря на въпросите. Някои от тях се покриваха, така че ще се опитам да ги групирам. Много от вас ме попитаха как точно ще се води диалога с Русия, след като те се държат по начин, който не предполага диалог в Сирия, в Украина, в Грузия и на други места. Много важно е, според мен, първо да разберем че ние никога не сме прекъсвали политическия диалог с Русия. През пролетта на 2014 година, след незаконното анексиране на Крим, ние а, а, независимо от всичко, независимо от това, че спряхме, така да се каже, нашето оперативно сътрудничество с Русия, продължихме политическия диалог. Защото в трудни моменти е особено важно да имате възможност да водите политически диалог, за да се опитате да предотвратите ескалация и а, да създадете прозрачност, да създадете предсказуемост, нещо от което всички ние се нуждаем с малко повече военно присъствие, с активно участие на военни сили от Русия в Сирия, естествено напрежението нарасна, има ескалация, но същевременно Русия трябва да знае, че НАТО ще даде е, отпор и че е готов е, е, да реагира с съответното военно присъствие и контрол. Русия е член на съвета за сигурност. Освен това, в рамките на ОССЕ участва Русия в политическия диалог и ние водим този диалог. На двустранно равнище се води диалог с Русия, така че не става дума за изолация на Русия, а за отправяне на едно съвсем ясно послание към Русия. Естествено, че ние имаме от една страна е, някаква е, военна альтернатива на политическия диалог, но е, политическия диалог, независимо от планираното военно присъствие в източната част на Европейския съюз, ще бъде едно много важно средство. Е, надяваме се, че ще можем да постигнем някакво по-добро решение на нещата по отношение на Сирия, е, но на основата е, на предсказуемост, на прозрачност, диалогът в никакъв случай не е проява на слабост. Не, ние при всички положения смятаме да водим политически разговори по различни теми с Русия и не сме прекъсвали диалога. Дали подкрепям създаването на един съвместен парламентарен комитет с постоянен характер, в който да участват членове на Парламентарната асамблея на НАТО и членове на Европейския парламент. Това е чудесна идея. Аз съм отворен за е, е, една такава идея, но същевременно е, не от мен зависи създаването на този комитет. В крайна сметка парламентаристите трябва да вземат това решение много внимателно трябва да действам, тъй като аз съм всъщност на един пост, с, така да се каже, в е, изпълнителната структура и е, в никакъв случай не мога да диктувам на парламентаристите да правят това или онова. Е, зная много добре и така, характеристиките на отделните институции в Европейския съюз, така че в никакъв случай не смятайте, че ще се намесвам във вашите правомощия. Искам също да подчертая относно езика на диалога. Политическият диалог има нужда от всякакъв тип подход. И понякога а, в тежки времена имаме подобни ситуации. Аз съм норвежки политик. И от опита ми а, в политиката на тази държава, която е съсед на Русия, е, че съм успял, сме успели да развием а, практическа комуникация и сътрудничество с Русия по а, енергетиката, по границите, по военните въпроси, по риболова, а, във всички тези области. Виждате, и сме успели да развием такова практическо сътрудничество, не въпреки а, участието на Норвегия в НАТО, а заради него защото НАТО дава сигурност, което позволява на малки държави да се ангажират в подобен диалог с големи съседи като Русия. Та, така, нуждата от силна отбрана и диалог е нещо много важно сега, когато всъщност сме изправени пред много тежки времена. Относно господин Галер – за военното присъствие на изток. Може би говорите за източното партньорство. дали трябва да увеличим нашето присъствие? Имаме все повече обучения, все повече присъствие в Балтийско море и в Черно море. И това, което правим, е да видим как можем да продължим да подсилим присъствието ни в, в източните региони. Не мога да ви дам конкретни цифри сега, но това, което сме решили съвместно с министрите на отбраната преди няколко седмици, беше за увеличаване на нашето присъствие. И съответно ще се върнем пак на мащабите на това присъствие по-нататък. Поне на нашата среща на а, върха във Варшава през юли. Това, което обаче е важно, че ние сме решили да увеличим военното присъствие в източните райони на мултинационална база. Нека да имаме присъствие от различни съюзници там. Така, ние всъщност подсилваме достоверността на нашата съвместна отбрана. И това означава, че атака над един съюзник е атака на всички съюзници, на целия съюз. И това е причината, поради която ние искаме да увеличим тези мултинационални е, сили, този мултинационален характер на силите. Имаше въпрос. За така наречената гореща война. На госпожа Шалки, ако не се лъжа, беше въпроса. Да, в Украина, източна Украина най-вече, и в Сирия, това не е въпрос дали наистина а, имаме студена война. Напротив, там има истинска гореща война, т.е. война, която в момента тече. Това са наши партньори и ако те са нестабилни, разбира се, това ни засяга директно. Също беше ми зададен въпрос от няколко души. Въпрос, въпрос свързан с Турция. Турция е наш съюзник, един от най-засегнатите от кризата в Сирия и в Ирак. Турция а, дава обежище на 2,5 милиона бежанци и допринася също в борбата с ИДИЛ. И осигурява въздушните бази, инфраструктурата за подкрепа на нашите военни действия срещу ИДИЛ. Турция също позна няколко терористични атентата. както на този от Анкара преди няколко дни. Едновременно с това, мога да кажа, че нестабилността, както и предизвикателствата пред Сирия, само подчертават нуждата от отговор. Един пропорционален отговор. Именно за това имаме а, нужда да подчертаем подкрепата на НАТО за всякакви политически преговори. Това е първата стъпка. Първото споразумение между САЩ и Русия за създаване на рамка за прекратяване на военните действия. Надяваме се да бъде приложено на практика и да създаде възможност за а, започване на мирни преговори след прекратяване на огъня и да последва и един а, мирен преход, политически преход и да се премахнат рисковете в тази област. Аз ситуацията с кюртите е свързана с политическото мирно решение. Що се отнася до Турция, трябва да кажем, че това, което НАТО прави, е, че всъщност ние имаме специфични мерки, имаме военно присъствие, военно присъствие и в морето, имаме също и във въздушното пространство такова присъствие – са да защитаваме всички наши съюзници срещу а, атака по море или по въздух. И госпожа Люсинг, мисля, че вече отговорих на този въпрос. Господин Касталдо, диалога, мисля, че до някъде отговорих. Турция, мисля, че също отговорих на тези въпроси. А сега въпроса за, от Унгария. Ние анализирахме, а именно анализирахме доколко може да има риск от военна агресия към а, изток. Затова НАТО а, отреагира. И искам да увеличим присъствието си на изток и да а, дадем още повече обучение и да изградим 8 малки а, щаба, някои от които също са в Унгария. Те са важни, защото осигуряват връзките между националните сили и евентуално а, други сили. Имаме също така а, тройна подкрепа така че смятам, че защитата, която НАТО осигурява, е частично чрез националните военни сили, частично също и чрез чуждестранни сили и трето, чрез връзката, която осъществява между съюзниците. Е, идеята е да се осигури подготовката на тези сили – Имаме подсилване на броя на силите на 40 000. Подсили се също скоростта, с която силите реагират, могат вместо за няколко дни да отреагират за няколко часа. И именно за това сега имаме в, частично в рамката на договорностите по НАТО, както и в двустранните такива, повече оборудване, повече инвестиции в малки щаб, щабове, генерални щабове. И всичко това позволява бързо да се разположат силите и то много ефикасно. Така че ние отговаряме на предизвикателствата, които са в доклада ранг и ще е, и смятам, че това ще гарантира сигурността на целият съюз. И а, относно терористите, които са вербувани в Белгия. Смятам, че те не са само Белгия, доста други страни. А, Белгия е домакин на НАТО. Благодарим за което. Но смятам, че Белгия трябва да а, работи съвместно с съюзниците си в Европа, за да изгради мрежа за борба с тероризма и също да направи нещо повече, за да спре вербуването на чуждестранни бойци. Също имаше въпрос няколко въпроса за присъствието на НАТО в агенцията. Ние, както знаете, това, което бяхме решили, е да помагаме. Да помагаме в борбата с иммиграционната криза. Ние няма да връщаме лодките на хората. Ние не сме полицаите на агенцията. Не. Ние ще сътрудничим с Frontex, с гръцките и с турските власти. Те да правят да, каквото трябва да правят. Това не е нашата мисия. Това беше решено на ниво министри на отбраната. Ние правим наблюдение, даване на информация, критична информация към местните власти. И те вече трябва да пристъпят към действия. Разбира се, всичко, което правим с капацитета на НАТО, с корабите ни, то ще бъде съгласувано с националния закон. Тоест, ако един кораб на НАТО е близо до хора в опасност, примерно на една лодка с бежанци, която потъва, в такъв случай всички всички наши съюзници, без значение от коя държава са, без значение какъв е кораба, те трябва да помогнат на тия хора. Идеята е да спасим хората. И това се споразумяхме и с Турция на ниво министри на отбраната. Тоест, хората, които са спасени от НАТО, ако идват от Турция, ще ги върнем в Турция. И сега просто в момента работим по техническите детайли, по прилагане на практика на това споразумение. Относно Кипър, госпожа Гомеш ми зададе този въпрос. Ще кажа, че приветствам усилията за опит да се намери политическо решение. Мисля, че има някакъв напредък, не знам, винаги е несигурно, Смятам, че като цяло има възможност за постигане на споразумението за решаване на конфликта в Кипър. И ние приветстваме тези усилия. Относно въпроса дали други нации, освен ООН, освен САЩ, освен САЩ, извинявайте, ще окажат помощ. Да, те вече участват с въздушни патрули и по друг начин. В... И това за цялата източна част. Относно Либия, готови сме да окажем помощ за изграждане на капацитет, ако има правителство на националното единство. Просто ще помогнем това правителство ако ни поканят. Ние няма да отидем на сила. И последното нещо, което ме попитахте, е къде е източна Европа, къде е централна Европа. Аз казвам, че ние сме увеличили нашето присъствие в източната част на Алианса. Т.е. това са Балтийските държави. Надявам се да не ме карате повече да уточнявам къде е източна Европа и къде е централна Европа. И какво друго мога да кажа на този етап? Очаквам правителствата да вземат решение за това как можем да подсилим нашите колективни а, сили, за да отговорим на предизвикателствата както от юг, така и от изток. И последното нещо по параграф 42.7 и член 5 от договора за НАТО бих казал, че член 5 беше споменат само веднъж. След терористичните атаки а, в САЩ през 2011. Имаше много други терористични атаки след това в Европа, за съжаление, с голям брой жертви. И никога не се е споменава член 5. Така че трябва да разберете, че член 5 е рядко а, споменава член ние трябва да отговорим на, да, на искането на държавата, която се бори с тероризма и която иска помощ по член 5. Всички а, съюзници на НАТО са част от коалицията. Ние трябва да осигурим капацитет. Правим така в Йордания, в Тунис, помагаме на Ирак. Имаме също и дейности в Афганистан, където работим точно по борбата с тероризма причината да сме в Афганистан е, че искаме а, Афганистан да спре да бъде великолепното убежище за терористите. А, ние подкрепяме коалицията в борбата с ИДИЛ, но не по член 5. Той не е бил споменаван. Със сигурност има въпроси, на които не съм отговорил, но като цяло смятам, че отговорих на повечето. И предполагам, че ще мога да отговоря и на другите, които ще ми задавате. Благодаря. А сега господин Кила. Благодаря, господин генерален секретар. А, говорихме за ясното послание би трябвало да засилим мултинационалния капацитет и присъствието в източните части на Европа. Това е много съществено, защото става дума за една уязвима територия. И господин Путин е възможно да се опита да по някакъв начин да разклати ситуацията в тази част е, на Европа и на НАТО. Е, е, предполагам, че съществуват различни сценарии за взимане на решения по отношение на тези случаи в бъдеще, евентуално. For the NATO Assembly. Thank you, Chair, and thank you, Secretary General. Благодаря. Преди няколко месеца в Ставангер имах възможността да ви говоря като представител на делегация на националните парламенти. Въпросът беше дали вие ще участвате в решаване на кризата с беженците вие казахте почти също както и сега. Е, явно да, ще участвате и ще участвате в раз... наблюдение на процедурите. Доколкото разбирам, а... вие ще участвате в едно такова сътрудничество с Европейския съюз, но бихте ли ми казали малко повече? Малко повече детайли за оперативната част, за координацията между националните власти, Frontex, гръцките, турските власти и НАТО в, в Егейско море. Колко кораба, за колко време, как ще тече координацията. Казахте, че просто ще събирате информация, и че ще обменяте данни, но ако и и че ако видите, примерно, бежанци, ще ги върнете в Турция. Едновременно с това, тъй като вчера, едва вчера, имаше само за вчерашния ден 36 нарушения на въздушното пространство, както и на морското пространство в Турция, как ще отговорите на подобни случаи, когато сте там? Например, Турция използва ваша операция за, а, в ущърп на Гърция? И също, а, как ще постигнете активно участие на Европейския парламент а, при такива общи заплахи? Благодаря. Е Господин Гурик. Мистер Гурик. Mr. Gurek, still here? Тук ли господин Горек? Не. Гурек. Юрек. Юрек. Said... А, господин Юрек, извинявайте. Извинявайте, погрешно произнесах името ви, затова не се обадихте. Господин Юрех. Благодаря, господин председател. Два въпроса имам. Първо, участието на Турция в операцията на агенциите. Кой от беженците ще бъде връщан в Турция? А предвиждате ли също така и някакви сухопътни операции? И Как мислите да спазите декларацията на съвета на Европа? Също, вашата оценка по невоенните мерки е от, от ключово значение за действията по източните ни граници. Какво мислите обаче за тръбопровода Северен поток 2? Това е върви срещу санкциите, които бяха а, наложени на Русия. Това е един от инструментите, които Русия използва за да оказва натиск върху съседните държави. Дава или не дава газ? Имате ли някакво становище по темата? Мистер Атини. Господин Атини. Нека да ви напомня, че имате ограничения. Благодаря, господин председател. Бих искал, господин генерал секретар, да се спра на една тема, която най-вероятно ще бъде една от централните на срещата във Варшава. Става въпрос за кибернетичната сигурност. Освен чисто техническите аспекти се говори за общи стандарти и общи насоки, но освен това ще има и политическа дискусия. Кибернетичната сигурност е изключително важна за всяка една от държавите членки на НАТО и за Алианса като цяло. От външна гледна точка се питам обаче как е възможно да се възприемат общи стандарти за защита, за киберзащита. Както можахме да видим оставащото в Украина, е, съществува все по-голям риск това да се превърне в един от най-сериозните проблеми на нашата отбрана. Господин генерален секретар, няколко конкретни въпроса, на които може да отговорите и по-късно. Що се отнася до респективното участие на партньорите на НАТО? Бих искала да знам какъв е в момента приносът им като участие финансово и, и, и физическо. Имам предвид Съединените щати, европейските държави и неевропейските държави, които са партньори на НАТО. Освен това, споменахте, че военният бюджет в някои държави се е увеличил до 2%. Е, интересно ми е да знам кои са тези страни. Този размер включва ли пенсиите на е, военните в оставка и към какъв тип разходи се е насочено това увеличение? Наемане на нови войници, подготовка на военните, военно оборудване, какъв тип, НАТО придобивали нови хеликоптери и кои са пиите, от които се купува тази военна техника? Thank you very much, Mr. Chair. Благодаря. Говорим за свързани предизвикателства. Едновременно с това НАТО и Европейския съюз са а, организации, които а, искат по-скоро отбрана. Не смятате ли, че за следваща среща на върха на НАТО и съвета НАТО Европейски съюз трябва да предложите постоянен механизъм за сътрудничество по въпроси на сътрудничество правителството и а, а, на военните действия. Руските власти, а, знаете, заплашват интегритета и суверенитета на Молдова, Украина и Грузия. Това са важни държави за цялата сигурност в Източна Европа. Какво предвиждате вие за бъдеще, за да подкрепите тези държави и евентуално да ги включите в НАТО? Uh, um, Господин Къвчински, благодаря. Господин Столтенберг, аз представлявам Великобритания тук. Е, радвам се, че ние сме една от е, държавите, която е, е изпълнила, така да се каже, задължението за 2% от БВП за отбрана враждебността е, и така подозрителността е, по отношение на Русия е, не са без основание. Какво е вашето отношение към Русия и как смятате да водите, така да се каже, лично диалога с партньорите в Русия? така че да се попречи на едно бъдещо влушаване, ако не може да се постигне подобряване на отношенията. Благодаря, господин председател. Господин генерален секретар, решението а, за участие на НАТО в Егейско море е, посочва и проблемите, е, с които се сблъсква НАТО при ученията в региона. Е, как НАТО може да гарантира Турция да не нарушава териториалните води на Гърция? Обикновено турците отблъскват каналджиите, които е, канализират притока от бежанци към гър... гръцките брегове. Ако катастрофира а, е, кораб а, е, с бежанци в гръцка, в гръцка катория и бъде насочен към Турция, как ще реагира НАТО? и как ще е, реагира е, е, НАТО съответно на случаите, когато Турция ще остави бежанци на пуст гръцки остров или до него, за да се отърве от тях. Или когато хели... турски хеликоптери преминават над гръцка територия, трябва ли да предоставят а, летателни планове и а, е, ще приложи ли НАТО правилото за ненамеса? Thank uh, благодаря. Е, господин е, генерален секретар, ще е, изправени сме пред е, огромни е, предизвикателства и в нашите води в Средиземноморието, както и в северната и източната част. И също времено ще ви попитам във връзка с необходимия капацитет. Разполагаме ли с е, всички средства и ще ги е, използваме ли, за да е, осъществим контрол върху процеса. Благодаря ви, господин генерал секрет... генерален секретар, за това, че сте тук и обсъждате въпросите с нас. Как оценявате ситуацията по отношение на сигурността и какъв ще бъде е, отговор на НАТО. И когато говорим за е, европейска отбрана, какво може да направи НАТО, за да гарантира е, оперативната съвместимост между е, отбранителната мощ на Европейския съюз и е, тази на НАТО. господин Обрега от Румънския парламент. Той вече не е тук, така ли? Благодаря, господин Брак. Господин Столтенберг, уважаеми колеги, в духа на прозрачността и предсказуемостта в рамките на Европейския съюз и на Алианса, ще ви кажа какво, каква е позицията на Румъния. Ние приветстваме включването на НАТО и подкрепяме усилията на НАТО в създаването на повече сигурност, включително и по отношение на Русия. Много важен е един дългосрочен процес. Необходима е реформа на политиката на сигурност и отбрана, както и преразглеждане на отношенията с Русия е, тъй като а, е, стратегическите а, е, а, измерения в рамките на а, трансатлантическия пакт са много важни. По отношение на а, Грузия, а, по отношение на системата е, за ракетна отбрана, е, ние смятаме, че трябва да се помисли и за евентуални инсталации в е, Румъния. Смятате ли, че това е реалистично? От тук нататък всеки от който желая да вземе думата и може би ще получи наистина, има такъв шанс, ще може да говори само една минута. И ще дам думата първо на онези от вас, които все още не са е, имали възможност е, да се изкажат. Госпожа Гил има думата. Благодаря, господин председател. А, да, а, е, м, говорихме за а, киберсигурността. Имаше вече такъв въпрос и аз ще, щях да го задам. М много важен е, естествено, и в е, е, контекста на един е, конвенционален военен конфликт или на задочна война. НАТО всъщност е съсредоточило усилията си най-вече върху противодействие на киберпрестъпленията. Как точно смятате, че можете да преминете към едни по-активни действия по отношение на киберсигурността и така да допринесете за повече сигурност? Какви са евентуалните негативни последствия в е, е, едно по-тясно сътрудничество и какви ще бъдат, е, надявам се, големите ползи. Благодаря. Господин Столтенберг. Проблемът е, с бешанците се влушава от империалистическото поведение на Съединените щати, на НАТО, е, което се противопоставя на а, Сирия, Ирак, Либия и потиква хиляди безенци да нахлуват на гръцка територия. С а, съгласието на гръцкото правителство, а, присъствието на НАТО на гръцка територия е гарантирано. Но НАТО само засилва апетитите на Турция към бреговете на Егейско море. И същевременно е, Европейския съюз не реагира на това и защищава Турция от е, реакция на нарушенията на е, гръцкото въздушно пространство. Каква би била да бъде реакцията на НАТО? Κατά την προσπάθεια να μειωθούν. По един генерален секретар. Вие казахте, че се опитвате да се преборите, да намалите броя на каналджиите в е, Егейско мърче, море. И че тези, които се опитват да преминат от Турция в Гърция, ще бъдат връщани в Турция. Днес обаче научихме, че Турския военен комитет отрича да има някакво споразумение в това отношение. Е, как стоят нещата в действителност. Ако това не е вярно, не виждам каква е причината за присъствието на НАТО в Егейско море. Няма микрофон. I think one of the most... Господин генерален секретар, смятам, че един важен инструмент е, на нашият алианс е, след 1990 е, година е отвореността към Централна, Източна и Южна Европа. Това е нещо, което ние подкрепяме в Румения. Какво ще кажете по отношение на решението за Черна гора, за Грузия има един пакет, който е прият за Грузия и от 2008 година се говори по тези въпроси. Предполагам, че ситуацията действително е твърде комплексна, но би трябвало поне в рамките на членовете на НАТО да се водят едни съвсем прозрачни и ясни разговори. Е, какво е според вас решението за Грузия? Смятате ли, че е, е, едно категорично решение на НАТО ще предизвика съответната реакция от Русия и каква ще бъде тя? Да. Педио Периков. Благодаря. Непрекъснато говорим за ситуацията в региона. Палестина е окупирана, Кипър е, така да се каже, разрушен вече и източна Европа е на ръба на катастрофата. НАТО е, обаче е, не само, че не съкрещава е, бюджета си, а поставя все по-високи изисквания към държавите членки. 2% от националния бюджет са естествено много пари, които биха могли да се използват за здравеопазване, за образование в социалната сфера. След е, е, много неприятните случаи в Грузия и в Украина и неуспеха, е, който преживяхме там, НАТО се готви да влезе в Егейско море. Много от колегите говорят за това, че по този начин ще се предотврати преминаването на беженците от една държава членка в друга какво можем да направим, за да се предотврати именно това явление, ето, че НАТО започва да патрулира в Егейско море. Аз съм сигурна, че няма да става дума единствено за спасяване на беженците, които са в опасност, а НАТО най-вероятно преследва и други цели. Тук съм, господин Хан. Благодаря, господин Столтенберг. Говори се за това, че сме много близо до спиране на военните действия в Сирия. Но ако все пак не се стигне до решение на конфликта, НАТО ще участва ли? 29 от членовете на НАТО на имат едно по-особено отношение към Босна и Херцеговина. Да, казва председателят. Всички тези въпроси, които обсъждахме с госпожа Моргерини, сега бихме могли естествено да ги обсъдим и с господин Столтенберг, но дали ако не използваме всички възможности, едва ли някога ще постигнем решение на проблемите в Сирия ако няма споразумение между Европейски съюз и Турция и а, операцията на НАТО а, се окаже неуспешна, тогава все повече беженци ще преминат от Турция в Гърция. И а, ако Гърция не се справи с това предизвикателство, а, очевидно Европейския съюз а, просто ще а, се провали в а, своята политика. Така че много ви моля. И, и е, напрежението на е, гръцко-македонската граница ще стане е, съвсем нетърпимо. Така че много ви моля да имате предвид всичко това, което говорите за мисията на НАТО в Егейско море. Господин Столтенберг, имате думата за отговор. Благодаря. Нека да се опитам да отговоря на повечето от въпросите. На господин Келън за хибридните заплахи. Това е основен проблем, защото това, са, това е нещо, което трябва да бъдем готови. Това е комбинация от военни и невоенни агресивни действия. Това са различни типове операции и могат да включват всякакви заплахи, И целта е да се атакува една държава, без да има истинска война, като едновременно с това се дестабилизира страната и се намали времето за предупреждение, т.е. страната не може да отреагира, освен вече когато е нападната. Това се случи в Украина, където Русия анексира Крим. те е, проведоха много бързо такива агресивни действия в целия Кримски полуостров. Така че трябва да сме готови да отговорим на подобни заплахи. И точно това правим. Направили сме го вече и преди и за бъдеще ще го правим. Всичко е свързано с ранното предупреждение, да разберем бързо какво точно се случва. Именно за това увеличаваме начина по който споделяме информацията от разузнаването вътре в Съюза, в Алианса. Увеличаваме капацитета на разузнавателните служби. До година ще имаме нови дронове, които ще осъществяват разузнаване, наблюдение. Те ще са важен елемент от нашия капацитет и ще увеличи възможността за наблюдение какво става на терена. Това е ключов елемент от отговора от най-различни, на най-различни типове е, хибридни заплахи. Трябва също да бъдем гъвкави и да имаме специфични отговори на всеки, типове, на всеки тип заплаха. Това също е част от нашият отговор. Ние в момента работим по оперативна оперативен капацитет в тази насока. Имаме нужда да работим, да отреагираме бързо, преди самата криза да е станала опасна. Това също е част от отговора за хибридните заплахи. Именно за това значително увеличихме а, подготовката на нашите групи и идеята е тези сили бързо да бъдат разположени в случай, че има някаква заплаха за някаква, от някаква такава хибридна агресия. Кибер заплахите, да, ние частично а, вече отговаряме на това, което трябва да се направи, именно да защитим нашите системи. Това е част от а, действията на НАТО за защита на съюзниците си. Ние имаме екипи, спешни екипи, които могат да бъдат разположени за и да помогнат за а, защита на мрежите на атакувана страна. И също решихме, че кибератаката може да задейства член 5 тъй като това наистина е сериозна атака. Може да бъде такава. Тя може да унищожи много важни неща и да има потрясаващи ефекти. Затова всяка една кибератака може да извика общ отговор по член 5. Госпожа Кайли има въпроса за Гърция. Попитахте ме за кризата с бежанците. Ние, още веднъж отговарям, а, ние помагаме но ние имаме по-скоро подкрепеща функция. Ние няма да спрем лодките си мигрантите. Това, което ще направим е, че ще помогнем на тези хора и ще помогнем на местните власти на Frontex да си вършат работата. Така че успеха зависи абсолютно от Гърция, Турция и Frontex. Не, не е в нашия мандат да бъдем полицаи на агенцията. Смятам, че силата на НАТО е, че ние, както и Европейския съюз, имаме голяма роля, но Гърция е член на Европейския съюз, но Турция не е. Така че, Турци, е, така че НАТО а, подпомага действията на две държави Турция и Гърция, а, за да работят те заедно. Това е важното. Важно е присъствието на НАТО в Егейско море. Да осигурим сътрудничеството между НАТО НАТО и Европейския съюз. Но още веднъж казвам, Фронтекс, Гърция и Турция ще решават как ще използват подкрепата на НАТО. Ние, няма просто, ние обаче няма да връщаме лодките. Нашите, разбира се, има проблеми, има предизвикателства. Това са въпроси, които дискутираме. Така че, да, направихме, взехме си решението и сега решаваме практическите и правни въпроси. Но това, което аз лично съм виждал, мога да кажа, че гърци, и Турция работят заедно в рамките на НАТО. Да, откакто съм генерален секретар, го виждам. Те работят много добре заедно и именно 28-те министра на, на държавите членки от НАТО в НАТО, както и Турция, заседаваха и вземаха решение. Така че това не не са някакви служители от Брюксел. Това са съюзниците на НАТО. 28 съюзника, които вземат решение заедно. Ето това видях. И сега работят по това как да приложат решенията. Така че е, те, ние, дори да не мога да ви дам пълна информация за оперативните детайли, мога да ви кажа, че имаме силно политическо решение и виждаме нуждата за, от сътрудничество с иммигрантската, по иммигрантската криза. Това засяга цяла Европа и трябва да покажем допълнителна политическа сила, за да приложим на практика тези решения. Възможно най-скоро вече сме, се, сме разположили нашите кораби в областта. И относно броя на корабите. Зависи. Той варира. На този етап мога да кажа, че са между 2 и 5. И те следят ситуацията. Това е по мандат. Също Нека да подчертая. Относно присъствието на НАТО в агенцията. Ние сме там, за да се занимаваме с кризата с бежанците, а не да сме полицаи. Не да следим въздушното пространство на дадена нация. Тоест, ние се средочаваме върху нашия мандат, а то е бежанците. Относно Северен поток, господин Юрек, попитахте ме за този въпрос. Мога да кажа, че това е нещо, което може да бъде решено от тези държави, които са пряко засегнати или участват. Това не е въпрос на НАТО. НАТО да решава дали е добре или не да развиват поток, Северен поток 2. По-скоро се обърнете към държавите, които са част от проекта. И искам да говоря и за Сирия, тъй като ми зададохте този въпрос. НАТО реши да увеличи помощта към агенцията за иммигрантската криза, но също така и да осигури мониторинг, наблюдение по турско-сирийската болни... граница. Това е част също от а, кризата с беженците. И ние оставаме а, отворени за тази операция. Определено това е ключов въпрос за бъдеще. Също имаше въпрос на господин Атине, пак по кибер въпросите. Мисля, че вече отговори. Госпожа Алио Мари, е, попитахте ме за разходите. Кои нации? САЩ, Обединеното кралство, Естония, Полша и Гърция. Това са петте нации, които харчат над 2%. Франция почти 2%. И а, много други държави все още не са почнали да увеличават разходите си а, за, и не са достигнали 2% от БВП. За какво се харчат тия пари? Все повече пари е, се инвестират в оборудване. Част от решението беше не просто да се увеличат а, тавана на разходите за отбрана, просто да се направи по-добро оборудване, по-голямо оборудване, да имаме по-добро харчене на тези пари. Тези 2%, това е вид сравнение. Трябва също така да следим различните цифри между, да, между отделните държави, защото те имат различни стандарти. Госпожа Сансулица, ако правилно при... Господин, извинявайте, ако неправилно произнасям името, от Румъния беше колегата, за източните ни партньори Молдова, Украина и Грузия. Правим три неща. Първо, силна политическа помощ за независимостта и а, интегритета, териториалния интегритет, териториалната цялост на тези държави. И Грузия, Украина са важни партньори и работим съвместно с тях. Другото е свързано с практическата подкрепа. Ние имаме различни фондове за изграждане на капацитет и подпомагаме с логистика и с контрол, с практическа подкрепа на двустранни начала, например обучение и други. След това подкрепяме и а, усилията за търсене на политическо решение в конфликти, особено Украина. Ние подкрепяме споразумението от Минск, опитваме се да намерим някакво решение в това отношение. И Господин Палчински, ако не се лъжа, ако правилно произнасям, диалога. Диалогът вече съществува в рамката на Съвета за сигурност на ОНЕ, двустранно също при нас. виждате, резултата е спиране на военните действия в Сирия. Тоест, това е политически диалог. Там са и контактите с Русия. Не е лесно. Определено не е лесно и не знаем дали ще можем да, се, да организираме една среща НАТО-Русия, но господин Лавров каза, че има евентуална възможност за подобна такава среща. Също от господин Лакер от Норвегия. Да, НАТО трябва да може да погледне на север и да има присъствие на север. Но е, като норвежец и вие и аз знаем, че основният бастион на НАТО на север е Норвегия. Така че вече имаме военни, военен капацитет там както и в Дания, но Норвегия е а, ключов елемент от присъствието на НАТО на север. И сега имаме нови фрегати, които се, са част от повишаване на капацитета на НАТО в Норвегия. Идеята е да а, се поддържа присъствието в Баренцово море и на север. Това са също инвестиции в бойни самолети и F-35. И Норвегия най-вероятно ще купи нови подводници и други ключови а, съоръжения за капацитет. Така че да, НАТО е, а, при, има присъствие на север с Норвегия. И също искам да има повече обучение. Знам, че другата седмица ще има такова обучение в Норвегия, международно обучение, между и Норвегия е част от общата сила за отбрана, както и много други. Хибридите бяха а, въпрос, на който вече отговорих. Агенцията отговорих на тези въпроси. Грузия. Ще продължим да подкрепяме Грузия. Грузия напредва и прилага реформите, ние ще им помагаме. Имаме един голям пакет и е много важно да се знае, че НАТО присъства и в Грузия. И преди няколко месеца бях там за откриване на новия център за обучение и оценка. Така че ние подкрепяме Грузия. за изграждането и на по-тясна връзка с НАТО и госпожа Сакорафа от Гърция. Съгласен съм с вас. Разбирам, че измежду всичките политици, които познавам, да, те наистина предпочитат да харчат пари по образование, инфраструктура и здраве опазване, а не по отбрана. Винаги е много трудно да се а, намерят пари за отбрана. Когато нашите министри а, в Норвегия бяха, правиха програмата през 90-те години, те казаха, а ще намалим средствата за отбраната, но това беше в края на студената война. И това беше последица. Но когато мисля, че трябва да сме гъвкави. Просто когато напрежението в глобален план намалява, трябва да намаляваме тези средства, но когато то се увеличава, трябва да, да се увеличава и бюджета. И ето точно с това се сблъскваме сега. И за това ние трябва да а, увеличим средства за отбрана. И това започна в Норвегия от 2008 година. Така че трябва да сме гъвкави. Гърция е една от петте държави, която дава тези 2% за отбрана. Заделя ги от БВП-то си. Така че Гърция определено е успяла да приоритизира разходите за отбрана, въпреки тежката финансова ситуация. И последно, относно а, агенцията НАТО Гърция-Турция. НАТО не е някъде другаде, и 28 съюзници тук. А, или пък някакви други съюзници, пръснати другаде. Не. Ние имаме нужда от всички съюзници. Не аз измислям идеята, че НАТО трябва да работи съвместно с агенцията. Не. Всички трябва да работим заедно. Всички решения, които се взимат в НАТО, се взимат с консенсус, така че никога няма да направим нещо, което да противоречи на а, нашите съюзници винаги има консенсус, всичко ще бъде а, прието и от Гърция, и от Турция, и от всичките останали 26 съюзници. Това е консенсус. А, е, смятам, че ще съгласите. Това е важно и за Гърция, и за е, Турция, и за цяла Европа. А, господин Кам. Войските в Сирия. НАТО няма никакви войски в Сирия няма военно присъствие на НАТО в Сирия и няма планове за такова. Но НАТО присъства в Турция. Ние трябва да помогнем на Турция да се защитава от всякаква а, агресия. Ние увеличаваме военната въздушна отбрана на турска територия и осъществяваме различни военни действия. Едновременно с това опазваме Турция да не настъпи в Сирия. Босна и Херцеговина имат още много път пред себе си, за да отговорят на стандарти на съюзници на НАТО, така че на този етап не мога да кажа нищо по, този, по тези държави. Винаги е удоволствие да ви видя и знам, че винаги имате много въпроси и аз винаги се опитвам да отговоря на всички от тях възможно най-добре. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много, господин генерален секретар. Много високо ценим е, вашата готовност да ни отделите това време и да ни обясните как стоят нещата и каква е ситуацията. Е, много е важно да е, споделяме мнения и е, да сме наясно за това как стоят нещата и каква е процедурата и да черпим информация от първоисточника. Благодаря ви. Уважаеми колеги, продължаваме с следващата точка от дневния ред. Днес ще имаме размяна на мнение с специалния представител на генералния секретар на ОНЕ за Либия, господин Мартин Коблер. Аз го поздравявам много сърдечно тук в Европейския парламент. Господин Коблер има много е, дългогодишен и богат опит в е, рамките на международните отношения и дипломацията. Е, той е, в момента е специалният представител за Ливия, но инак работил е в Конго, в Афганистан, в Ирак, работил и като дипломат в Германия, и вземал е е, различни постове в рамките на е, Германското Министерство на външните работи. Е, по време на министър Яшка Фишер. Знаем, че ситуацията в Либия е, е много важна тема за е, Европейския съюз, за институциите, както и за ОНЕ и другата международни организации. Ние подкрепяме усилията на ОНЕ да се постигне политическо е, решение е, за Либия на е, през февруари 2016 ние приехме една резолюция, с която заявихме, че бихме е, подкрепили създаването на едно правителство по линия на Националния съд на е, е, е, Либия, е, за да се стабилизира ситуацията в е, страната. Ние е, е, подкрепяме изцяло госпожа Могерини, която също говори днес сутринта е, за Либия. Ще се опитаме да допринасяме и за възстановяването на страната, за създаването на институциите, за установяването на принципите на демокрация. Имаше една много разгорещена дискусия във връзка с състава на кабинета. Опозицията не бе съгласна с седемте места, които и бяха отредени. Така че вие най-вероятно ще вземете отношение по тези въпроси. И това, което е изключително важно във връзка с Либия, естествено е и заплахата от Даеш, но много, много важно е, е и да се отбележи и това, че е, е ликвидните средства в банките, е, които са намаляли много, би трябвало е, да бъдат по някакъв начин възстановени, стабилизирани и би трябвало да се предоставят допълнителни средства под формата на банково кредитиране, за да се е, осигури е, възстановяването на е, държавата. Ще ви дам няколко минути, господин Коблер, за да представите ситуацията в Либия и след това ще ви зададем въпроси, на които ще отговорите. Благодаря ви. За мен е истинско удоволствие, че съм тук отново на времето, когато отговарях за Ирак, е, е, отново е, се срещах с вас. Се срещах с вас и аз знае колко важна е вашата комисия. Много важно значение има вашата комисия при оформянето на външната политика и много важно е и стратегическото партньорство между Европейския съюз и ООН. Нека да се върна с едно изречение на 2011 година. Е, това беше годината на интервенцията е, и аз мятам, че международната общност направи грешка. Днес осъзнаваме тази грешка. Е, каква беше грешката? Да, имаше атака, имаше интервенция и след това международната общност се оттегли и каза да, е, там нещата ще се уредят, но те не се уредиха. И ето, че е, ситуацията се влушава все повече. А в момента е, се опитваме да поправим грешките, които допуснахме през 2011 година с помощта на политически средства и увеличаваме натиска и върху международната общност, но и върху е, е, либийците, както и върху политиците, които трябва да поемат своята отговорност. Е, от една страна е, е, Даеш, Ислямска държава, разширява своята територия. Януари 2014 до февруари 2015 година това разширяване и с военна мощ и с персонал, <laughs> бих го казал, с човешка сила, действително наподобява експанзия. И тази е, експанзия на е, ислямска държава е, на изток, на запад, е, е, а сега вече и на юг, към Нигер, е, е, е, към Чад, е, действително придобива много застрашителни размери. И е, колкото и да е труден процес, всичко това в крайна сметка допринесе за постигането на съгласие. Е, е, за това, че е, трябва да се направи нещо. И това се осъзна и в парламента, и е, сред управляващите. 2,4 милиона души е, е, живеят на хуманитарна помощ. А също толкова милиона зависят от помощта е, под формата на хранителни продукти, при положение, че има 60 милиона граждани в тази държава. В Бенгази, в е, други градове е, виждаме колко се задълбочава това бедствено положение. Каквото и да се прави, нещата не се подобряват. Хората зависят от парчето хляб, което им се подава. Ние е, сме виждали кадри, всички ние и документални филми, но а, е, трябва да ви кажа, че в момента ситуацията се влушава. И освен това се ограничават ресурсите на а, е, страната. 1,6 милиона а, барела а, а, беше, така да се каже, богатството на Либия през 2014-2015 е, е, е, все още, но след това се забеляза един силен спад с около 50% и е, от 80 на 50 е, милиарда е, паднаха е, постъпленията. Така че е, няма електричество, е, има много-много други ограничения в битовия живот, камо ли за административния живот. И така, трудно е положението. Как можем да направим ние за Либия? има едно политическо споразумение с ясен график, с ясен план за действие, е, с помощта на така, национ... на основата на националното единство би трябвало да действа едно такова правителство. И парламентът всъщност е, някакси е, не подкрепи в истинския смисъл на думата това споразумение. Е, е по време на моя предшественик всъщност е, е, бе постигнато едно първоначално споразумение, защото тогава бе създаден и проекта на споразумението и след това трябваше да се подпише споразумението и да започне изпълнението. Но и двата парламента в Либия всъщност не го направиха през септември. Нещата станаха ясни. Няма решение на парламента за провеждане на решението на практика. И ние въпреки всичко настояваме да се подпише споразумението от е, е, договарящите страни, независимо от това, че няма, е, така да се каже, одобрение от парламента. А, това означава естествено и това е болката на политиците, че не това споразумение всъщност няма да бъде е, истински озаконено, няма да бъде легитимно. Но настоящия парламент все пак е, вече е, прие това споразумение, одобри го, макар и с определени е, така, резерви и вчера, и е, онзи ден, и в събота водихме много разговори, за да се одобри един а, списък, а, в който представлява съставът е, е, на правителството. Това са е, девет мъже и жени от различни региони, но правителството не бе прието в този му състав. Каза се, че това е корупция, Джанащина, братовчеди са си напахали роднини и така нататък. И отново се започна е, целият процес и е, в крайна сметка е, сега има изготвен един втори списък с имена, с кандидати е, и е, той е внесен в парламента. Очевидно се очертава едно ясно е, мнозинство, но въпреки всичко е, има едно мълцинство, което, което е, просто затваря вратата за е, решение с единодушие е, и продължава, така да се каже, да къса връзката. Нека да ви кажа колко важно е, ролята на парламента. Има кворум, има мнозинство и е, е, мълцинството ще трябва да бъде попритиснато, така че да не пречи и да не възпрепятства сесията, която ще трябва да одобри споразумението и въпросния състав на правителството. И сега правителството е, в Триполи, е, знаете, има една дълга история за правителство в изгнание, е, за изместване на правителството на друго място от Триполи. Очевидно седалището ще трябва да бъде е, в е, Триполи. Това е очевидно също пречка при е, постигането на споразумение. Триполи е един град, който в момента се управлява от военни части, от милиции. И ще трябва именно с тях да се обсъжда всъщност каква точно ще бъде ролята на правителството отново се подготви един списък на всички тези милици, които действат в Триполи, за да започнем разговори с тях. И как в крайна сметка ще вървят нещата, ако правителството е със седалище в Триполи? Как ще се решават проблемите на миграцията, на въпросите свързани с Даеш? ще се организира отново национална армия <clears throat> и за сигурност, които ще се борят с Даеш. Да, добре. Това е първоначалната идея. Сухопътните, така да се каже, части ще бъдат либийски, които ще се бият с Даеш. И ще трябва, естествено, да се е, създаде и съответната концепция за, е, и инфраструктурата за създаването на тези либийски военни части. Това е политическия процес. Е, е, планът трябва да бъде е, е, изпълнен. Е, трябва да има съгласувана международна помощ. Има резолюция на съвета за сигурност от декември миналата година. Е, в този дух е, Европейския съюз, Арабската лига, Африканският съюз, всички подкрепиха е, този план. И аз пледирам към всички да не повтаряме този неприятен сценарий от 2011 година и да оставим нещата само в ръцете на либийците, а действително да окажем този път една продължителна активна подкрепа е, за да може е, правителството да заработи ефективно. Да се реши проблема с е, Триполи като седалище е само част от проблема. Конституцията е много важна. Как ще се решат е, нещата. Е, е, да кажем, правителството за сега има само преходен характер. Една-две години то ще управлява, докато се приеме Конституцията, която в е изработена като проект, но този проект трябва да бъде естествено финализиран и всичко това а, а, ще стане, като се свика Конституционно събрание, което ще приеме новата Конституция. До 24 март би трябвало да се приключи работата по проекта за Конституция и след това да се организира референдум за Конституцията е, е сега има различни е, сценарии. Е, в Афганистан обаче не се получи с този роя е, Ченкър процес. трябваше да се е, свика нещо като учредително или конституционно е, събрание, което да реши някои стратегически моменти във връзка с е, м, държавната система, с държавното устройство и политиката на държавата. Е, ние е, е, събираме в рамките на това учредително или конституционно събрание е, не само е, политици, не само е, видни представители на съответните региони, но и представители на общините, за да имаме едно по-широко представителство. Тъй като става дума за Конституцията, която в крайна сметка ще бъде и, основата за е, е, работата на правителството, което е, ще трябва да възстанови е, структурата на властта на е, държавата, а без конституция това няма да бъде възможно. Така че ние е, Знаем, че пътя по който сме поели е по-бавен от е, е, военното решение, но това според нас е, е пътя за намиране на трайно решение. И е, в исламските държави е, не се водят дискусии за това какви са клаузите по дадено споразумение и какви са е, точките и запетаите в текста. Не, те просто тръгват с оръжието и завладяват територии. И е, има толкова много проблеми в страната. Е, Даеш, е, трафиканти, е, бедност, е, необходимост от хуманитарна помощ. Нека да подкрепим процеса, за да се постигне стабилизация. Благодаря. Нека да започнем дискусията. Първо да дадем думата на колегите от националните парламенти. Господин Замит от Малта. Заповядайте u pjaċir għajni nipparteċipaw u naturalment bħala liktar. Благодаря, господин председател. Ние сме най-близко разположената държава до Либия и съответно имаме интерес спрямо това, което се случва там. Благодаря за вашата смела дейност, благодаря за решителността ви. Знаем, че ситуацията там е много трудна. Това, което споменахте днес, ни насърчава и аз следя новините и определено а, разбирам какво имате предвид. Ще трябва да има гласуване в Тобрук и се говори за кабинета на министрите. Надяваме се, че това гласуване ще бъде предприето. То е много важно за създаване на единно правителство. Искам да попитам как вие се чувствате, как вие смятате, че това е важно и за борбата срещу ислямска държава, защото не можем да се борим с тероризма и с новите заплахи, ако нямаме това единно правителство, което да превърне тази борба в един от основните си приоритети. Знаем също, че една от основните тактики, новите тактики на Ислямска държава е а, нападение над а, нефтената инфраструктура. И миналия петък имаше такава над нефтеното поле, петролното поле Фида. Какво мислите по нуждата от военно присъствие? Искам също така да ви е, задам последен въпрос. Смятате ли, че трябва да разширим участието си е, към е, да се разшири всъщност това, което участието в правителството? И другият ми въпрос е ролята на халифа в целия този процес и дали участието влушават нещата. Господин Хелбих, Германия благодаря, господин председател. Много ви благодаря, за, господин Колбер, за подробната информация, която в известен смисъл ни радва. Говорихме и с представители на Тунис и на Екипет е, е, за това как може да се справим с е, трафикантите. Водихме тази дискусия в Бундестага и нашите събеседници бяха твърде скептични по отношение на Либия. Просто не знаят кои ще бъдат тези, които ще влязат в правителството и кой ще ги обучава Тоест, въпросът ми е, не смятате ли, че на практика с съставянето на правителството само ще се запуши, така да се каже, вакуума във времето, но няма, може би, да се решат ефективно въпросите, защото в либийското общество се шири скептицизъм и отчаяние, особено сред младите хора. Те едва ли ще подкрепят една такава политическа конструкция. Така че международната общност, която очевидно прави много усилия, в момента трябва да бъде много предпазлива. И е, също време не можем, така да се каже, да разчитаме на това, че след две години непременно нещата ще бъдат решени. Възможно е да не се стигне до решение. Какво ще правим тогава? Благодаря, господин Харпър. Благодаря, господин председател. Вие а, е, казахте, че международната общност е допуснала грешка, като не е, не е по, вършила повече по въпроса на Либия. А, бихте ли ни казали малко повече по управлението на следвоенното изграждане на държава? Защото имаме три модела. Единият тежка интервенция, лека интервенция, другият Тоест международната общност не отива и не се задълбочава в възстановяването на държави, на управенето на държавите. И накрая третата опция е евентуално конкретна намеса, както в Сирия. Видяхме, че и трите като че ли са обаче провал. Така че какъв, каква полка ще си извлечете от тези този опит. Госпожа Люзин. <clears throat> Благодаря ви. Създаването на на едно национално правителство е, е, е проблем и този проблем отдавна се обсъжда. И поставен бе въпроса за създаването на правителство, за да може да се предприемат и е, съответните е, военни е, действия, ако е необходимо. Говори се и за това как точно, да кажем, и германски експерти ще помагат с обучение има ли а, войници в Либия? Има ли а, членове на тези милиции, да кажем, а, които са достатъчно добре обучени? А, а, освен това, какво ще се случи с ембаркото, оръженото ембарго? Ще го прекратим ли? И ако го. И освен това, как ще се провежда обучението на тези групи, които помежду си връждуват? Е, знаем, че САЩ междувременно бомбардира определени цели в Либия. Знаем, че и 30 души са загинали, най-вероятно. 30. От е, гледна точка на международното право, как оценявате тази бомбардировка, това е, нападение в Либия? Госпожа Лохбилер, благодаря. И аз имам а, въпрос по борбата срещу ИДИЛ. Имаше а, атаки срещу тях, въздушни удари миналия петък. Мислите ли, че това е стъпка нагоре в конфликта? Или очаквате сценарио типа на Йемен? да има допълнителни а, въздушни удари от САЩ. А как виждате също така и ролята на регионалните заинтересовани страни, а, ОАЕ, примерно, в този процес? И също вие говорихте за мисията ОИНА в София. А, какво ще кажете за изпращането на трупи а, на територията на Либия? Мислите ли, че може да се стабилизира по този начин а, положението в страната? Е, Благодаря. А сега господин Преда. Е, благодаря много. Господин председател, е, господин Каблер, е, много благодарим, благодаря за вашето изложение. Още днес по обяд споменахме несигурностите, които съпътстват предстоящия вод. Разбира се, е, едно ново блокиране на ситуацията няма да бъде нещо ново за Ливия. Това сме го гледали вече. Но все пак е, е добре да ни поясните каква е политическата сила, която стои зад новия министър-председател. Ще може ли да издържи от политическа гледна точка и да изиграе добре козовете си? Знаете, че имаш огромна дискусия при назначението на министъра на отбраната. Как какво е, е, какъв е баланса на този, тази нова фигура, един бизнесмен, който се явява като спасител на Либия и който ще бъде министър на отбраната. И е, искам да се присъединя към въпроса за сроковете, е, егип, египетските срокове за Ливия. Господин Франт, благодаря. А, наистина е, е впечатляващо да ви слушаме. Вие едва ли не, като че ли говорите, вие като че ли сте посредника между от едната страна, между синдикатите и индустриалеца в една западна държава, като примерно Австрия. Само, че тук става въпрос за една друга ситуация, политически посредник, там където идеята за демокрация като че ли я няма. А, но все пак, имам въпрос. Как? Колко сериозна идил бива възприят от групата, с която вие се занимавате, с премиера, с парламентаристите. Те считат ли, че просто това е извинение на Запада с което прикривате вашите действия или а, просто очаквате знаете какво беше писано във вестника, че е, в Нью Йорк Таймс вчера, че се е увеличило броя на бойците от Даеш е, напоследък. И вие казахте, че и има в парламента една група, която просто е блокирала целият процес. Коя е тази група? Кои са те? Какво искат? Благодаря. Adesso do la parola a onorevole Artini. Сега дам думата на господин Артини. Благодаря, господин председател. Всъщност, Важното във вашето изказване е, че смятате, че е съществено правителството да, бъс, да се намира в Триполи. Как виждате какви са възможностите да, да се обединят източната и западна страна на, на, на, на така разделена Либия да се обединят около правителство, за да се избегне разпадането. И е, как ще неутрализирате всички фактори, които искат да се е, разпадне, да се разедини страната? А, е, какво, е, генерал Актер се командва армията. Кой ще ръководи гвардията, която защитава петролните кладенци а, по отношение на Даеш. От 2013 година ситуацията се променя много бързо и в момента е, е несравнима с, тази в миналото. Знаем, че и положението в Сирия е съвършенно различно от това в Либия. как успя ислямска държава да се промъкне и да завземе позиции в Либия, как може това да бъде е, прекратено. Благодаря, господин председател, благодаря за вашата ангажираност и динамиката, която е, давате на един изключително труден процес. Искам да ви уверя в нашата подкрепа за вашата мисия. Е, напредък е видим, но предстои много важно гласуване. Затова искам да посоча четири важни аспекти. Първо, представителността на правителството. Знаем, че конфликта в Либия е многопластов и има поднационални конфликти и напрежения. Как ще се уверите, че правителството наистина ще представлява многообразието на Либи... Либия и бързо ще бъдат създадени механизми на представителство? Националният процес трябва да се придружава от работа по помирение на отделните е, етноси и много е важно жените да се включат в този процес, да не бъдат оставени на страни. Втори, е, след подписването на мирно споразумение, много важно е как ще се решават економическите въпроси. Как ще се организира международната общност, за да окаже масова подкрепа на правителството да се избегне економическия срив. Трето, борбата с ислямска държава е приоритет. Смятате ли, че новото правителство ще поиска международна военна помощ, тъй като решението на конфликта в Либия не е военно, а борбата с а, Даеш е, е суверенна, трябва да се води от Либия. И последен въпрос – ООН, Европейския съюз, Африканския съюз е, могат да играят роля и в економически, и в областта на сигурността и за предотвратяване на радикализацията. Смятате ли, че координацията и взаимо, взаимното допълване на тези организации в момента е достатъчно организирани? Бугарской колега Вигенин, изволите. Нашия български колега Вигенин. Благодаря. Господин председател, господин Коблер, благодаря за всичко, което правите. Благодаря за споделянето на тази информация тук. И а, нашите министри преди известно време работиха а, за тренирането, обучението на а, силите на Либия. В, имаше такова обучение в България а, но няма никакви гаранции, че тези войници, които ще бъдат обучени, няма да се върнат и да се присъединят към а, примерно ИДИЛ или някакви други такива частни отделни групировки. А, смятате ли, че трябва подобна инициатива да се рестартира, но просто да се осигурят по-добри условия за обучение на военните сили на Либия, защото Идеята е не да се консолидира само политически държавата, но и военно, защото ИДИЛ а, като че ли а, вече губи а, и отстъпва от Сирия и Ирак и може би ще се укрие в Ливия. Благодаря. А сега господин Милан Мон. И muchas gracias, señor Коплер, por Благодаря, сеньор Коплер. Много благодаря за вашето изложение. Е, всички желаем бързото сформиране на правителство в Либия. Приоритетът е обаче е правителството да се намира в Триполи и след това е необходимо да се създаде армия, която да обедини отдалните милиции, които воюват помежду си. Това естествено няма да е лесно. Освен това, ще се поставя въпрос с контрола на границите, борбата с трафика на наркотици и хора. Е, е, има много искания или изисквания към международната общност, евентуална военна намеса. Моят въпрос е, вие бяхте в Тобрук, последния уикенд. смятате ли, че международната общност, която в момента е съсредоточила усилията си в Сирия, не обръща достатъчно внимание на либийския проблем. Например, в Тобрук отсъстваха представители на някои пряко засегнати от събитията в Либия страни. А, освен това, бихте ли казали какви са мотивите на групата, която блокира процеса? Какво, възно, какви са нейните намерения? Хубаво е да уточните малко нейната роля. Благодаря, госпожа Комес. А, благодаря ви, господин Каблер, за работата, която вършите. Е, имаме нужда от такава работа, имаме нужда от успех в Либия. да. А, знаете, парите се инвестират и в крайна сметка, като че ли нищо не се прави. Дали тези а, санкции, Например, забрана на активите, за замразяването на активите, както ние го наричаме в нашата резолюция, ще помогне за спиране и прекратяване на злопотребите на някои личности в Либия. Смятате ли, че либийските партии ще е, приемат споразумението? Тъй като че ли го отхвърлят, а ние, а ние искаме то да се подпише. А пък в крайна сметка все пак има война в е, Либия. И няма един на управление в е, Либия след падането на Кадафи. Мисля, че имахме грешка да изоставим Ливия тогава. Можете ли вие да а, се затворите очите пред тази а, специфична война там? А, така или иначе, а, това може да осложни още повече ситуацията и да а, задълбочи проблема с Идия. А сега колегата Галер. Благодаря ви. В рамките на конференцията в Мюнхен по въпросите на сигурността се чуха различни неща във връзка с Либия. Можете ли да потвърдите, че е, Ислямска държава е в състояние да е, мобилизира бойци от различни африкански държави е, да отидат в Либия, за да ги обучават. И вторият ми въпрос е, на. Исламска държава има ли някакви по-тесни връзки, да кажем, с определени племена в Либия или е, тези, които управляват сега в страната в Триполи, които всъщност ръководят нещата е, там в града, е, толерират е, тези връзки е, тоест, какво можем да направим, да, за да насърчим наистина създаването на едно национално правителство, което да заработи? И е, знаем ли е, по какви причини всъщност Турция подкрепя Триполи в момента? Трябва да знаем е, какви са мотивите, за да можем да реагираме. Благодаря. А сега давам думата на господин Коблер за отговор. 7-8 минути. Въпроси за един час, а вие искате 7-8 минути. Добре. В началото нека да се спра на общата тема, а именно всички въпроси, които вие зададахте и процеса за изграждане е, на национално единство. И това са вече от тук произхождат отделни въпроси, които могат да бъдат задълбочени. Тази държава никога не е имала истинска нация. За 42 години Кадафи създаде иллюзия за държава, която никога не е била държава. А, така че, а, добре, не че нещата сега са по-добре, преди имахме поне държава а, говорим за възстановяване на държавната власт. Не е така. За първи път се изгражда държавна структура. Тази иллюзия за държава, която имахме преди, е в основата на различните въпроси, които вие задавате. Как ще се организира бъдещата армия? Какво ще бъде, кой ще бъде ръководителя на отбраната? Сега, като се обърнах към иракчаните, примерно, и ги попитах как да структурират армия. А, там имахте 5000 години военна история. Те знаят как да работят като един армия. Знаят какво е ръководител на една армия. А в Ливия, като им зададете този въпрос, те не знаят дори какво да ви кажат. Те първа трябва да се изгражда идеята. Заедно с а, а, местните лидери. Това е просто едно занятие, което никога не е било позволено по времето на Кадафи. Това е един от проблемите, с който се сблъскваме сега. И там оттам идват и въпросите за търпение или нетърпение. Стратегическо търпение или нетърпение а, тук. Това наистина е нещо, което беше споменато от някой от вас, споменавано е много често по време на мисиите за обучение. Коя стъпка да е първата? По мисията в България, да, много зададоха въпросите. Кой? Кой бива обучаван? Милициите. Добре, и какво ще правят Какво ще ги обучаваме да избягат придил? А, именно това нетърпение води до грешките и до погрешните политически решения. Имаме нужда от нещо. И веднага, хайде, мисия за обучение. Добре, националните парламенти веднага казват да, чудесно обучение. Но това е втората стъпка. Преди това имаме нужда от друга стъпка, а именно ясна поредица от събития, които да се случат точно в този ред. И вие в националните парламенти трябва да помагате, за да изградим тези, тази послед... поредица от стъпки. Първата стъпка е да се създаде либийска национална армия. Въпросът е какво ще случи с милиците. Ми те трябва да се включат в структурата на армията. И там възниква въпроса кой ще е лидер, кой ще е ръководител на армията който ще бъде върховен комендант, върховен ръководител на тази армия. Той ще избере звената, той ще каже от какво има нужда, като оборудване, като обучение и така нататък. И след като се създадат тези звена, после ще има вече е, въпрос от какво, от какво оръжие има тази е, държава. Тази държава има толкова много оръжие, че на едно дете се пада, дори на всяко дете се падат по три а, автомата. А, има също така ем, едни такива милиции, които се м, пазят петролните полета като гвардия. Те трябва обаче да се научат да се борят срещу идеал. Трябва да имаме други стандарти. Те трябва да бъдат обучавани. Пак се връщаме също и на оръжието. Трябва да имаме един такъв подход, стъпка по стъпка. Не веднага да кажем, да, хубаво, хайде, имаме нужда от мисия за обучение. Добре, но а, кого да обучаваме? Тези лица трябва да бъдат избрани, да бъдат проверени. Иначе просто обучаваме хора, които ще отидат от другата страна и ще нарушават човешки права. Това е нещо, което ООН може да, да направим. Не бива да има грешки, винаги може да има грешки, но като цяло хората, които ще се обучат, трябва да бъдат сигурни хора и да не а, отиват в другата страна. И така, не ние трябва да изградим армията. Те трябва да си изградят армията. Ето това е свързано с един въпрос, който тук беше зададен. Зачитането на а, собствените идеи на Либия, как те да си организират армията. И след това стигаме до въпроса за обучение. След като вече са а, решени кои хора да бъдат в а, армията. Имаше обучение не само в България, но и в а, Лондон. И те, тези хора, които бяха изпратени там, просто не знаеха какво правят а, на това обучение. Много от вас говориха за загрижеността, за проблемите в националните парламенти. А, а, и нека да не забравяме, винаги трябва да се питаме, това ли е правилната последователност? Да обучим 5000 души, да ги оставим, да отидат при е, идил и да им отпуснем парите. Не. Трябва да запазим правилната редица на събитията. Нещо друго. Въпроса с правителството, как то ще се организира. Въпросът за единното правителство е свързано не само с военна интервенция. Някои го казаха, че а, да поискаме, два, ли не, а, военни въздушни удари от САЩ или пък операция София да предложи три кораба да се бори с трафикантите на хора в Ливия. Тук бих ви предупредил да бъдем предпазливи. Това правителство на, един, на националното единство ще бъде слабо. Защото антиколониалният рефлекс на, полити... на политическите заинтересовани страни е, е много силен. Те са против чужденците. Може би не а, а, такова е нас... мнението на населението, но а, общото становище ще бъде чужденци, стойте извън страната, ние знаем какво правим. И а, Там, където, примерно, искат, е, населението иска а, е, да има сигурност, е, добре, то може да поиска чуждестранна интервенция, но а, там вече в Ливия има милиции, така че това трябва да се вземе предвид. Така че слабото правителство трябва да бъде подсилено и не трябва допълнително да се осложнява ситуацията чрез, а, примерно, идеи за въздушни удари или пък други подобни. Ако има правителство, което се изгради, е европейските сили могат да поискат, примерно, приближаване до бреговата зона на Либия, но много често а, става така, че има едно а, минаване съвсем близо до зоната от 12 мили и а, на иммигрантите или развиване на петрол в тази зона. И в крайна сметка има много въпроси, по които ще трябва да работим. Призовавам ви за предпазливост. И След това някои от вас зададаха въпроса за военната намеса. Имаме много ясна позиция, да. Че с каквато и да било намеса, където и да било, Либия е в същия случай, е, тази интервенция трябва да бъде оправдана, аргументирана по международните закони. Тя трябва да спазва хуманитарните закони. Не бива да има цивилни щети, жертви. И не знам дали правителството е дало подобно разрешение за намеса все още трябва да се дискутира въпроса, затова не мога да ви дам а, ясна оценка дали това е оправдано от международните закони. така или иначе, както вече казах, за такива удари трябва да се отговаря пред международното право и най-вече хуманитарното международно право. А, да, кои са хората в Хадмок? Това са хардлайнери. Има нещо като синдром развит вече в Либия. Във връзка с така, липсващия статут на определени поколения и навсякъде има някакви лидери. И във всяко село, и във всеки квартал, и във всяка група, и малка общност. По тази причина тези, които блокират процеса в момента, всъщност търсят по някакъв начин решаване на тези проблеми. Ето, поглеждам към а, Малта, а, която а, действително играе много важна а, роля в рамките на Европейския съюз а, във връзка с тези проблеми. Трябва да се постигне нещо като а, национално а, помирение и съгласие. А, да, има е, либерали, има умерени мишелмани, има радикални е, мишелмани, има други радикални групи и така нататък. Е, и е, е, да кажем, някой казва, отхвърляме е, кандидати за правителството, които са от мусулманското братство. Но е, няма начин изцяло да изключим. Е, е, мисулманското братство изцяло. Друг казва, не, този е представител на една терористична група е, и така нататък. Не можем е, да се съобразим с всички тези възражения. В крайна сметка става дума за политическа реалност в страната. Политическият ислям е част от политическата игра. И а, вие споменахте за а, срещата на министрите на отбраната, да, а, и става дума за а, министра на отбраната, а, който в крайна сметка поддържа добри отношения с а, милициите. Но а, след като има добри връзки с милиците в Триполи, естествено този кандидат именно ще бъде подходящ за първоначалното национално правителство, правителство на националното съгласие. Защото и така, регионална война, война водена от така, заместници, дочна война, е, много са километрите е, на е, египетската граница. Естествено, тя е дълга. Египет е заинтересован там да се установи сигурност, стабилност. Но ние е, се нуждаем е, отново от е, една сигурно охранявана граница, през която обаче да могат да преминават работниците от Египет в Либия отново, защото искаме да ги върнем. Какви са интересите на другите държави? Турция има економически интереси. Това е съвсем ясно. От 2011 е, е, има много строителни фирми, е, които е, ако нещата не, не се оправят в Либия, те ще се върнат в страната. Международна трябва да бъде помощта и трябва много съгласувана нашата е, е, реакция. Абу Даби, Катар, също имат свои интереси и би трябвало всички тези заинтересовани страни да седнат е, е, в рамките на едни международни е, разговори на масата и а, накрая повтарям това, което и вие казахте. Става дума за постигане на съгласие. На а, съгласие е между е, политиците, между гражданите в страната. В крайна сметка това е така наречената страна Софи. Е, тоест не става дума за е, твърди е, привърженици на исляма, които държат на жарията и така нататък, като вахабите. Не става дума за радикални е, е, ислямисти. Не, е, там има и отвореност към чужденците, има различни е, чужденци е, има все пак е, е, немалко е, хора, които се и връщат в страната, независимо от това, че ситуацията там не е такава, каквато либиците се е знаели, както на времето, когато са получавали солидни заплати в порядъка на няколко хиляди долара. Е, надявам се, че сме на добър път, както се казва, ще видим резултатите. Благодаря. Господин Каблер, господин Брок, дали вие желаете също да кажете нещо? Аз искам да благодаря на господин Каблер. Изключително важна е неговата мисия. Мога само да го окоръжа да продължи с своите активни усилия. Ситуацията в Северна Африка, Либия, Тунис, Египет, Алжир – са в центъра на вниманието ни. Е, естествено, Либия е една много чаж, важна част от Северна Африка и процеса, за който вие говорите, стъпка по стъпка към стабилизация, според мен е правилният подход в момента. Да се надяваме, че действително ще се постигне резултата, който очакваме и е, в този смисъл ви желая много-много успехи и късмет, е, защото съдбата на Северна Африка е във ваши ръце, тъй да се каже. И така, благодаря. Благодаря на всички, благодаря и на преводачите, които бяха много толерантни към нас и работиха чудесно днес, казва председателя. Благодаря на всички колеги от националните парламенти, а следващият понеделник е, продължаваме с заседанията. Ще започне следващото заседание на